Всички колеги разполагат с дневния ред, така че ако няма възражение по него, се смята за прият. Края на заседанието. Днес и утре ще разполагаме с тази зала, в която се намираме. Може би не е най-подходящата зала, за заседание на комисия. Помъчих се да променя нещата за утре, за гласуването, но няма възможност да бъдем преместени в друга зала. Има пълен езиков режим за всички членове на нашата комисия. rapporteur, euh, il rapporteur euh, А що се отнася до конференцията на страните, 18-та, за изготвяне на доклада за комисията ИТРИ, се подготвя този, е, това писмо, което трябва да бъде прието утре в точка разни. E и утре е, също така ще бъде поставен един устен е, въпрос, свързан с промишлеността. Е, също така искам да ви информирам, че канал Арте се обърна към нас с молба за организиране на конференция на тема енергетика и утре след обед по време на нашата работа и когато ще бъдат разглеждани въпросите, свързани с енергетиката, тук ще има представители на а, телевизионния канал Арте, който ще снима. И така, сега можем да преминем към нашето общо разискване. А, относно Хоризонт 2020. Три часа а, имаме на разположение за провеждане на това разискване. така че ще разполагаме с достатъчно време да обсъдим всички въпроси. На четири блока ще бъде проведено а, това обсъждане. Първия блок, а, по него е доклад, че госпожа Тереса е Рел, след това Карвалю, Ехлер и последния блок Питър Io di vista sugli emendamenti. Скинер е последния блок. Като разбира се, ще бъдат обсъдени най-спорните изменения. Ще изслушаме докладчиците, докладчиците в сянка, които ще информират колегите за дискусиите, които се провеждат в момента. За 28 ноември сутринта е предвидено гласуването в комисия. Да. И така, да ви уведомя също така, че имаме две групи посетители тук на колегата Гарвали, колегата Ибнер. И сега ще дам веднага думата на Ариера Мадурел, нашия пръв оратор. Благодаря много, госпожо председател. Е, преди да представя измененията, позволете ми, госпожо председател, да подчертая духа на добро сътрудничество, е, което е, цари при работата над компромисните предложения. Доклада, по който аз съм докладчик, както и е, този на колегата Ехлер е, за правилата за участие, както и на госпожа Карвалю. Изготвихме методология за нашата работа, така че да е, можем да постигнем една силна позиция за Европейския парламент и да работим в дух на сътрудничество, така че да се развива сферата на изследователската дейност и на иновациите. И от последната ни среща трябва да ви кажа, че почти приключихме е, в тази съвместна работа. Почти е, всички е, преамбилни точки, членове от регламента, с изключение на член 10, член 19 в регламента Хоризонт 2020 и регламента за правилата за участие. Що се отнася до отворения достъп, е, в резултат на проучвания, осъществени, е, финансирани от Хоризонт 2020, сме на път да намерим едно балансирано решение, така че да бъде спазен този основен принцип – Що се отнася до отворения достъп, ние всички осъзнаваме колко важно е това за напредъка в сферата на иновациите, но също така искаме да постигнем и по-добра ефективност при разходване на публични средства. Ще пристъпим на следващия етап към разглеждане на бюджета на е, тази програма и ще ви споделя какво смята моята група. Според нас е, програмата Мария Кюри трябва да получи повече средства. Това е желанието на цялата научна общност, но според нашата група това е ключов инструмент за правилно функциониране на Европейската система за изследователска дейност. Това е изключително важен елемент също така за е, постигане на високи постижения всичко, което е свързано с инфраструктурата, електронната инфраструктура. И в предложението на комисията и тези две предложения са записани. Що се отнася до социалните предизвикателства, мнозинството е за увеличаване на бюджета за енергетика. Има някои разминавания в становищата по тази точка. Е, на трето място искам да подчертая, че нашата група настоява за гъвкавост, но е, смята също така, че трябва да се запази е, пълна е, яснота. Именно е, за това. Е, този инструмент разполага с собствен бюджет. Измененията, които бяха внесени, всъщност показват, че ще има мнозинство в тази насока. Ние се стремим да работим пълноценно, така че да се постигнат отлични резултати така че да можем да излезем от кризата. Всички сме убедени, че науката и иновациите са изключително важно условие за повишаване на нашата конкурентоспособност и за създаване на работни места. Европейския съюз трябва да се опре на идеите, да работи за увеличаване на знанията, и иновациите са двигател на новите знания и това ще ни даде възможност да постигнем по-качествени продукти и услуги. Иновациите всъщност са източник на богатство. И различни органи и съвета, имам най-вече предвид, трябва да заложат на иновационната област на изследванията, така че да се премине към една економика, основана на познанието. Дисциплината и бюджетните економии не могат да окажат да оказват отрицателно въздействие върху тази сфера, защото това ще накърни нашата конкурентна способност. Това е ясното послание, което искам да отправя към вас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Карвалио. Good afternoon, President Sartori, dear colleagues, ladies Добър ден, госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги. Нека да благодаря на всички колеги, с които работих в тясно сътрудничество по Хоризонт 2020 година и по-конкретно на Тереза Риела Мадорел и Кристиан Елер, защото а, те работиха а, в много добро сътрудничество. В мен работихме с конкретните а, специфични програми, както и по рамковата програма в много тясно сътрудничество. Също така трябва да благодаря на всички докладчици в Сянка за сериозните усилия, които положиха и за конструктивните коментари на всички, които направиха такива. Искам да представя напредъка, постигнат по конкретните програми по Хоризонт 2020 година след последното ни заседание, където обсъдихме измененията. По-настоящем работим по компромисните изменения. Има, получихме повече от 900 изменения, както знаете, и в момента Работим по 27 компромисни изменения. Правим всичко възможно, за да включим, доколкото ни е възможно, всички промени, предложени от колегите, без обаче да губим основната насоченост на доклада, защото е важно този доклад да бъде съсредоточен върху най-важните неща. Двата доклада, моя и този на Тереза Мадорел вече е, се обсъждат е, многократно заедно. Работим по тях на съвместни технически е, заседания. Планираме и заседанията на докладчиците в Сянка да бъдат съвместни. Що се отнася до по-широки въпроси, например, правилата за участие и публично-частните партньорства. Работим по тези въпроси и с господин Елер и се опитваме да разработим силна обща позиция и по трите доклада. По повечето въпроси вече сме стигнали до а, финализиране. Сега ще а, ви кажа какво още остава. Както спомена Тереза, важен е а, отворения достъп, особено що се отнася до публикациите, проистичащи от научна дейност. Ние смятаме, е, че е важно да се предостави свободен достъп който, е, до който да се стигне след един преход, е, проведен по възможно най- добре организиран и устойчив начин. Работим и по въпроса за отворените данни, доста сложен е той. Става дума за свободния достъп до научни данни. На второ място, все още говорим за неща като разширяването на участието. Както знаете, един от важните въпроси за нас е да се разширят възможностите за участие е, за малки институции, организации, малки и средни предприятия, е, научни, малки научни институции, университети. Въпросът е дали това да стане в е, първи стълб или и дали да стане в хоризонтален, чрез хоризонтални инструменти. Що се отнася до високите постижения, въпросът е отново дали да е първи или трети стълб или хоризонтална инструментариум. Все още не сме приключили работата по някои от процентите за разпределението на бюджета. Ето, например, разпределението по отношение на възобновяемите източници на енергия, по малките и средни предприятия. Все още работим по това, няма спорове, но просто още не сме приключили. И накрая по отношение на стволовите клетки има споразумение между всички докладчици и докладчици в сянка, че трябва да продължи процеса, започнат в рамките на седма рамкова програма, за етичен преглед на въпроса, който се организира от комисията. Същевременно има становища на различни комисии, включително и комисията по правни въпроси, които насочват на другите. И тук трябва да спомена Нобеловата награда по медицина, която бе дадена именно в тази област и се надявам, че този въпрос ще може да бъде разрешен и благодарение на становищата на различните комисии. Доста сме напреднали, все още оставят няколко неприключени въпроса, но се надяваме да постигнем съгласие по повечето теми. И последният въпрос, който искам да повдигна, е бюджета. Необходим ни е адекватен бюджет, за да се финансират тези програми. Програмата е добре организирана, амбициозна, по-голяма от седма рамкова програма, по-добре работеща Става дума за научно-развойна дейност, за конкурентна способност, за иновации в промишлеността. Всичко това може да се отрази много добре на Европа и да й помогне да се измъкне от кризата. Така че да се надяваме, че и съвета ще се съгласи с нас и ще ни даде адекватен бюджет. Ако има урязване на бюджета, ще трябва да се преобмисли позицията на Европейския парламент и ще трябва да решим какво да правим, ако има големи съкръщения на бюджета. Благодаря. Благодаря, колега Карвайо. Господин Елер, три минути. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да благодаря на колегите за отличното сътрудничество. Основната идея е, че тук ни трябва мнозинство от две трети и е, силна преговорна позиция в съвета. Мисля, че комисията може да постигне това, Съвсем накратко, тъй като времето ми е ограничено, съгласен съм с доста от казаното от колегите, които говориха преди мен. Искам да спомена и инициативата Стълба към високите постижения. тя е много важна за да се подпомага участието. А, що се отнася до 12-те нови страни членки, е, много важна е дискусията за финансирането. Различно е, тече обсъждането на финансирането тук и в съвета. Има няколко важни е, въпроса, които са които не трябва да се пренебрегват. Високите постижения, отделния бюджет за увеличаване на участието, след това на разширяване на обхвата и на четвърто място структурните фондове. Тук трябва да се подчертая, че говорим за заделяне на средства за мерки за научно-развойна дейност и иновации. Много важно е да се очертаят основните предизвикателства. Предложението на парламента е малко по-различно тук. Ако разгледаме проучванията в областта на енергетиката, е, има каталог мерки, ЕНП направи няколко искания за ефективността, за мерките за улавяне и съхранение на въглерод и прочие. За нас още един важен момент тук е да се подобри участието на промишлеността. Имахме няколко предложения, свързани с постигане на консенсус – възоснова на принципа отдолу нагоре. Това е нещо, което трябва да се подчертае. И мисля, че този инструмент като цяло може да е много полезен за общото предложение за Хоризонт 2020 година. И в допълнение трябва да имаме а, едно истинско съсредоточаване върху иновациите, върху научните програми. И в заключение, мисля, че е важно да се договорим за по-бързо предоставяне на грантове, трябва за това програмата да е действително добра за иновациите и трябва да има гъвкавост на инструментите и накрая приложението на финансовите инструменти отново. Това е въпрос, по който трябва а, интензивно да преговаряме. Става дума за около 20 милиарда евро, така че въпросът продължава да е отворен. Благодаря. Благодаря, госпожа Хол. Благодаря. Днес говори от името на докладчика Сянка на Алде. господин Йохансен, който нямаше как да присъства тук днес, защото е на делегация в Киото. Искам да благодаря от негово име и на госпожа Мадорел, и на госпожа Карвай, и на господин Елер за доброто сътрудничество. Господин Йохансен е доволен от начина по който вървят преговорите до тук, но има няколко въпроса, които притесняват е, представителите на групата АЛДА. Ще спомена три по-конкретно. Първо, трябва да продължим да сме съсредоточени върху научно-развойна дейност тази програма. Опасяваме се, че някои политически групи се опитват да преместят фокуса на Хоризонт 2020 година и да е, насочат е, усилията към е, научно-развойна дейност с цел постигане на конкуренция а, а не към иновации. Мисля, че ако искаме устойчиво развитие устойчив растеж, наистина трябва да насочим усилията си към научно-развойната дейност. Иновациите са точно толкова важни, колкото и научната дейност. След това, по разширяването на участието. Важно е да се разшири участието географски. Същевременно обаче това трябва да стане без да се правят каквито и да било компромиси с е, принципа за високите постижения. Не може Хоризонт 2020 година да се превръща в някаква програма за субсидиране. Става дума за високи постижения не само в научната дейност, но и в иновациите и в дейността, която е близо до пазара. Ако остава дума за производство, в Европа се работи с е, различни подизпълнители, изпълнителни или подизпълнители. Една шведска фирма може да зависи от научно-развойна дейност в Испания и от друга фирма в Чехия, така че този въпрос трябва също да се има предвид. Сега и последно по отношение на предизвикателствата, свързани с обществото като цяло. Шест Извинете, шесте предизвикателства за обществото, които са отчертани, могат да бъдат допълнени с още едно. Става дума за сигурността. Въпросът е, че може да се окаже, че губим а, съсредоточаването върху устойчивата сигурност за сметка на отбраната и а, от тук може да се стигне до това, че по-малко средства се харчат за енергийна ефективност, действия по отношение на климата, здравеопазване, зелен транспорт, все елем, важни елементи за сигурността. това е важно за бюджета и знаем, че там може да се очакват проблеми. Така че от името на групата АЛДЕ бих искала този въпрос да се обсъди. Благодаря. Grazie. La parola al signor Lamberts. Grazie, Presidente. Господин Ламберт. Благодаря. Ще се съсредоточа върху докладите на Тереза и Мария. Няколко елемента. Ще започна от последния. Извинявайте, забравих първото ви. А, извинявам се за това. Знаем, че бюджета няма да е много величен, но все пак се надявам, че ще успеем да постигнем нещо. Е, по отношение на казаното от теб, Кристиан, когато каза, че няма достатъчно бюджет, е, бюджет не е достатъчен, но трябва да се намерят повече средства, това е, е пълна лудост. Става дума за националните бюджети. Не можем ние да представляваме някакъв процеса допълване на националните бюджети и накрая настоявам, че е важно да има европейска съвместна отбрана и националните бюджети за отбрана да се прехвърлят на европейско равнище. След това по отношение на иновациите. Подкрепям казаното от Фиона Хол. Необходимо е да има добър баланс. Европа се признава, че е добра в е, научно-развойната дейност по-конкретно в фундаменталните изследвания, но след това не използва достатъчно добре техните резултати. Има инструменти, които да работят много добре по отношение на иновациите. Инструмента за малките и средните предприятия, както и инструментите за предоставяне на капитал, те ще бъдат възможност да се насърчи развитието на иновациите. Да, има колеги, които искат амбициозно финансиране за инструмента за малките и средни предприятия и ние сме съгласни с тях, защото там стават иновациите. Що се отнася до публично-частните партньорства и до съвместните технологични инициативи, не смятам, че те са единствения начин да се работи. Само, само съвместните технологични инициативи настояват на този инструмент. Всичко, така че ако трябва да бъде убита една свещена крава, мисля, че това е тя. Що се отнася до публично-частните партньорства, мисля, че е много важно да има един вграден модел, защото публично-частните партньорства са доста странни животни. Така че много трябва да се внимава с новите е, публично-частни партньорства. Трябва да се из... пробват всички останали варианти преди да се стигне до това. Сега, що се отнася до енергетиката, 2013 две трети от бюджета отива, е, за развойна дейност отива за енергетика и енергийна ефективност. Мисля, че в следващия период а, е, трябва да се предоставят поне толкова средства и това е, е, от ключово значение. По отношение на бюджета, съгласни сме, че трябва да се борим за голям бюджет, но ако не го получим, трябва да вземем решение да орежем а, е, някои от очертаните така наречени предизвикателства, защото а, е, а, да се орежат по 10% от всички няма да е ефективно. Благодаря. Колегата Матиас има думата. Благодаря. Аз също искам да благодаря за сътрудничество и за включването на по-голямата част от измененията, предложени от различните групи искам да се спра на някои елементи, по които трябва да задълбочим дискусията. Необходимо е на всяка цена да се споразумеем по открития достъп. Мисля, че трябва да обсъдим много добре и обработката на данните. Има области, в които парламента може да допринесе конструктивно и да изиграе ключова роля. По отношение на бюджета, наистина е много важно да защитим предложения бюджет. Ще бъде глупаво да се урязва от средствата за научно-изследователската дейност и иновациите. За това парламента трябва да окаже натиск, за да запази сегашния бюджет. Разбира се по отношение на, на минималното, трябва да има а, минимално равнище, публично-частно партньорство. А, мисля, че компромисното предложение е, позволява да се стигне до решение. По повечето въпроси Смятам, че водихме конструктивна дискусия и още не сме а, обсъдили инструментите за финансиране. Особено по отношение на научно-изследователските институти и индустрията. Бяха ни предложени два различни модела от колегата Елер. Действия в областта на научно-изследователската и развой... развойната дейност и действия по-тясно свързани с пазара. Имам известни съмнения във връзка с предложения модел. Бих могъл бих могла да приема да се отхвърли моето предложение, бихме могли да намерим компромис, но когато се говори за допустими разходи, си даваме сметка, че е, научно-изследователските институти се третират по същия начин, като големите промишлени предприятия. Институтите са съвършено различни структури, и по отношение на пълната цена, full cost, не съм съгласна с 70% за университетите и изследователските центрове. Мисля, че това не е устойчив модел. А ако тръгнем по този път, ще създадем безкрайни трудности на висшите учебни заведения и изследователските центрове и институти. Няма ли други източници на финансиране? Ако възприемем този модел, ще се наложим едва, ще сложим едва ли не да, да вземаме като разходи за научно-изследователска дейност заплатите на, млади, на, на, на изследователите. Благодаря. Сега по, по за две минути колегата Джордан. Хвала лепа. Отзвала се бом на то, кар... Благодаря. Искам само да отговоря на това, което се... на въпроса, като бяха повдигнати днес. Ще кажа нещо, което винаги съм казвала, когато става въпрос за Хоризонт 2020. Смятам, че тази програма трябва да гарантира по-справедливо разпределяне на средствата отколкото в седмата рамкова програма. Основният приоритет трябва да бъде авангардната и отличната нужна дейност. И за да гарантираме синхрон, трябва да сме внимателни към някои, особено някои въпроси например, гарантиране на равни условия на работа. Имам две предложения, които са залегнали в моите изменения. Тези равни условия трябва да се залегнат в плащанията по програмите като цената трябва да зависи от жизненото равнище. Разбира се, е, ще, облагането ще бъде различно в различните държави членки. Освен това, трябва да се вземат предвид критериите за съотношение качество-ефективност, когато се избират оценителите, често се казва, че е трудно да се гарантира достъп до мрежата, в която са обвързани, затова ние трябва да гарантираме по-голяма откритост. Много често се говори за опростяване и баланс между големите и малките проекти. Аз настоявам да се гарантира подкрепа за малките и средни предприятия. В сегашната програма техният дел е 15%. Смятам, че това изискване трябва да остане. Смятам, че работата в малките и средните предприятия е по-свързана с индустрията, отколкото с университетите. Така че ние трябва да обвържем това са дейности, които подхождат не само на индустрията, но и на а, университетите. Трябва да изберем модел, който да подкрепя връзката между индустрия и иновация. Благодаря ви, Дел Квадрас. Благодаря. Смятам, че трябва да се наблегне особено на един аспект, който не беше засегнат от преждеговорившите. Съгласен съм с госпожа Риера Мадорел. Достъпа до резултатите от научно-изследователската дейност трябва да бъде внимателно обмислен. Вярно е, че споделянето на информацията позволява да се предприемат по-бързи действия. Естествено, на свой ред това води до раждането на нови идеи, нови открития, но от друга страна, е, учените трябва да се ползват от защита на плодовете от своя труд. Не трябва техните усилия да останат невъзнаградени и непризнати. Трябва да избегнем риска резултатите от научно-изследователската работа да останат затворени. Трябва да се намери точния баланс между разпространението им и а, защитата. Тук е много важно да се използва мултидисциплинарен подход. Участието на малките и средни предприятия е съществено в този процес. И смятам, че правомощията на парламента, скрепени от договор за функциониране на Европейския съюз, трябва да се спазват. По отношение на защитата. Вярно е, че по принцип а, или отбраната в, в, в економ... това е, е област, където се правят много открития. Така че не трябва да пренебрегваме този сектор, но трябва да сме много внимателни. Прего. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που μίλησαν πριν. Благодаря. Е, аз искам да благодаря на участниците, Аз също искам да се спра на няколко аспекта. Първо, по отношение на финансирането, смятам, че е, невъз... невероятно да се приеме, че един проект като Хоризонт 2020 с такива амбиции ще се ограничи до някакви много скромни цифри като бюджет. Защото в такъв случай Европейския съюз ще докаже, че не вярва в развитие, основано на научно-изследователската дейност и технологиите. Така че не бива да забравяме това. В момента подобна битка се води в Съединените щати в предизборния период. Чуваме, че ще се орежат 12 милиарда от средствата заделени за научно-изследователската дейност и това ще се отрази сериозно на Съединените щати. По отношение на Open Access, на отворения достъп, убеден съм, че нещата не са толкова сложни и дискусиите са безсмислени. Смятам, че госпожа Карвайо и госпожа Ариера Мадурел са, са успели да се споразумеят за запазването на резултатите от научно-изследователската дейност, за, техния, публи... за публикуването на тези резултати сред широката общественост и научните среди така че, че гражданите да знаят къде отиват парите. Благодаря, господин Кастильо. Госпожа Кастильо. Благодаря, госпожо председател. Отново искам да благодаря на изказалите се колеги, на докладчиците, да ги поздравя. Госпожа Карвалю засегна въпроса и посочи, че споразумението за многогодишната финансова рамка ще се обсъди на 23-24 е, Ще има съвет и е, този въпрос ще бъде обсъден. Ако е, не се лъжа, господин Ван Рампой ще представи е, на сесията в Страсбург предложение. И ако предложението е да се съкрати с 10% бюджета, това може да бъде прието, но ако е по-голямо съкръщенията, ще трябва ние да вземем много важно решение. А, така че това, което ще поискам от а, докладчиците, а, да не забравяме, че имаме и зелена седмица и все едно ноември вече е дошъл. Така че трябва да се проведе една дискусия по този въпрос и след пленарното заседание ще вземем предвид първото предложение, направено от съвета чрез неговия председател. Благодаря, господин Ван Стълрой. Благодаря, госпожо председател. Четири бележки имам. На първо място, поне в футбола, когато играчите атакуват, те не са в защита. И като погледнем фактурите, които трябва да се плащат през 2012 година в сферата на изследванията и като погледнем бюджета за 2013 година, не можем да сключваме споразумения с някои държави, за да изпълнят определени програми, като им кажем, че няма средства за това. А, има фактури, които трябва да бъдат е, платени, покрити. И ако не успеем е, да е, изплатим дълговете си, ако през 2013 година бюджета е свит драстично, наистина ще се провалим. Така че трябва да сме наясно и докладчите да са единодушни в това отношение, наистина трябва да сме наясно доколко структурните фондове и програмата Хоризонт 2020 могат да създадат динамично движение напред. Ясно е, че а, синергията е изключително важна. Това трябва да стане ясно и на политическо а, ниво. А, Следващ аспект демографските елементи, компромисно предложение 3 програмите в сферата на здравеопазването, както и за възрастното население, трябва да продължат да действат, да бъдат обогатени, а не да бъдат заличени. Съгласен съм с колегата, който подчерта това. Благодаря ви. Е, благодаря, госпожо председател. Внимателно изслушах казаното от колегите. Разбира се, можем само да се съгласим с казаното и да изразим дълбокото ни притеснение, защото в продължение на години е, се смяташе, че не е достатъчно това, което се а, е, дава за а, изследванията и сега какво ли ще остане и от тези ограничени суми след те, преговорите. Има една изключително важна сфера от изследователската дейност, а именно здравеопазването. И не трябва да забравяме, че тази тема е от огромно значение за нашите съграждани. И да се иска допълнително, да се искат допълнителни усилия именно в тази сфера, мисля, че може да, бъде, да доведе до успех, да бъде увенчано с успех. И наистина смятам, че е изключително важно и доклада на колегата Мадорел, колегата Карвалю, да се подчертава значението на координиране на мрежите за предупреждение по е, ясно съзнание за промените, които се осъществяват днес в сферата на е, здравеопазването, така че се налагат непрекъснати усилия е, в изследователската област и трябват трансдисциплинарни подходи, участие и на физиката, на химията, т.е. тук опираме до много различни сфери. Разбира се, е, трябва да бъдат е, стимулирани и е, патентите в сферата на нанотехнологиите. Би било наистина крайно жалко да се остави тази дейност да се осъществява само в Азия. За нас това е много важен етап. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор. Слушах внимателно всеки оратор и всеки подчерта, че трябва да имаме единно мнение, което не е лесно, но така или иначе ние работим по един общ проект. Благодаря на докладчиците, но имам един въпрос. Може би не всичко ми е станало ясно. Благодаря ви за това, че поставяте на преден план културата, хуманитарните науки, но е изключително важно да вървим напред към един нов модел на економическо управление. Трябва много приложна дейност да се извърши също така. Но как стоят нещата с малките проекти? защото комисията предоставя съответния бюджет, но какво се случва с малките проекти, по които могат да работят много университети, които не изискват огромни средства, защото отличните постижения са нещо важно, но някои от генералните дирекции на комисията показват проекти, които се осъществяват и които са далеч от високите постижения. така че как ще гарантираме високите постижения? И накрая много изменения бяха внесени във връзка с структурните фондове, но как стоят на практика нещата? Благодаря ви. Благодаря. Колегата Прон. Благодаря. Госпожо председател. Искам да подчертая един аспект на нещата. Един бюджетен аспект. Прави се връзка между Итер и Галилео в предложенията. Става дума за междуправителствено финансиране, но що се отнася до ИТЕР, това е програма, която е изследователска по своята същност но далече от конкретните резултати, така че а, е, смятам, че трябва да се продължи работата по тази а, е, програма. Що се отнася до Галилео и а, е, GMS, това са европейски структури, които трябва да бъдат допълнени възможно най-бързо така че да се прилагат, да се осъществяват европейските политики. Така че бюджета не трябва да бъде само между правителствена инициатива, а трябва да бъде подкрепен от общностите фондове. Благодаря, госпожо председател. Колегата Гали. Um, Благодаря много. Дебатите са много интересни дебата до сега. Много интересни бяха коментарите, които бяха направени. Основната ни цел трябва да бъде през 2020 година действително да постигнем 3% от брутния вътрешен продукт финансиране за научно-развойна дейност. Част от тази стратегия е Хоризонт 2020 година. Първоначало, първоначалната сума, която се предвиждаше да бъде заделена за хоризонт 2020 година, беше 100 милиарда, сега се намали на 80 милиарда. Аз мисля, че трябва да се върнем към първоначалната сума, защото така ще постигнем повече резултати. Второто важно нещо, научно-развойната дейност не може да бъде разделена. Не можем да кажем, става дума само за, за околната среда или за селското стопанство или за риболова. Научно-развойната е дейност може да доведе до резултати, които да засегнат всяка една от тези области. Така че по-скоро трябва да разглеждаме нещата различно. Научно-развойната дейност а, има голям потенциал да доведе до иновации, които имат потенциал да доведат до растеж и заетост и до постигане на целите за 2020 година. И не можем да допуснем да има научни институти в цяла Европа, е, които е, се чудят как да е, измислят идеи, които да привлекат малкото финанси, които са на разположение. Както казва госпожа Хол, необходима ни е научно-развойна дейност, която действително да води до иновации. Само след това можем да се върнем към идеалистичните идеи. Благодаря, господин Хелм. Има... Well, thank you very much. Благодаря, госпожа председател. И аз внимателно следих дебата. Смятам, че моите избиратели е, в централната източна част на Великобритания много бих се радвали да чуят че в програмата Хоризонт 2020 година се предвижда стълба към високи постижения и кратък път към иновациите, така както са записани тук. Въпросът е обаче при настоящата социална ситуация, дали ще разберат те как и защо сме се събрали тук и седим в кръг и само подчертаваме колко важно е огромни суми да бъдат посветени на тези програми. Всъщност говорим за големи суми, но те ще бъдат разделени по години и по различни теми и между 27, дори 28 държави членки и между множество институции и проекти във всички тези държави членки, както най-често се случва с европейските проекти, повечето от тези средства на практика ще отидат за администрация, проверки, аудитиране, верификация и прочее. И така, колеги, смятате ли, че точно тази програма, управлявана на европейско равнище, е най-добрият начин да се постигне а, резултат срещу съответните пари? Не е ли по-добре тя да се управлява на ниво държави членки? И защо целите на програмата 2020 година наистина ли са научно-развойна дейност или по-скоро създаване на някакъв вид система за ново субсидиране в Европейския съюз. Благодаря. Лепа председница. Благодаря, госпожа председател. Нека да благодаря на всички докладчици, както и на всички колеги, които подкрепиха моите изменения бих искала да ви обърна внимание на следните три въпроса. Първо, мотивът да се обвърже научната дейност с предприемаческата дейност е, е валиден само когато има достатъчно средства. Само тогава може да се постигнат резултати. На този етап в Хоризонт 2020 година се предвиждат такива средства. На второ място, в измененията, които засягат иновациите в области като планинските региони и морето, често се пропускат всички възможности, които съществуват за разработване на нови начини за набавяне на продоволствие, например. И трета точка – медицината. Не трябва да се забравят възрастните хора и огромните опашки пред лекарските кабинети. Затова трябва да помислим за технологии за дистанционно лечение, например. Искам да благодаря на всички подкрепили моите изменения. Благодаря, госпожа Цикао. Благодаря, госпожа председател. Бих искала да благодаря на докладчиците. Е, Начинът по който те работиха заедно е, бе отличен и тяхната работа също. Нека да подчертая необходимостта да се опростят процедурите. Хоризонт 2020 година е начин да се опростят процедурите за научно-развойната дейност. Това е важно. Приветствам също така и факта, че могат да участват проекти в областта на демографски проблеми, климатични проблеми, по-ефективно използване на ресурси и здравопазване. И в тази връзка бих искала да ви обърна внимание на няколко от моите изменения. Опитах се да дам малко повече видимост на демонстрационните проекти, експерименталните пилотни проекти, особено в областта на сълскостопанското производство. И по-конкретно предоставяне на грантове, покриващи 100% от разходите, които отговарят на съответните изисквания смятам, че сумите, които се плащат за един час работа, трябва да са едни и същи навсякъде в Европейския съюз. Смятам, че трябва да се инвестира повече в приложна научна дейност и е, в включването на промишлеността, за да може научно научната дейност да не остане да, да не остави резултатите си само по прашните полиции, а да стигне до пазара и до потребителите. Това е начин да се създаде заетост. И накрая, по отношение на процеса на реиндустриализация в Европейския съюз. Трябва да направим всичко възможно да има пряка връзка между научно-развойната дейност и реиндустриализацията на Европейския съюз. Да се даде възможност Европейския съюз да се конкурира на световния пазар. Само така можем да запазим работните места в Европейския съюз. Благодаря, господин Меркис. Госпожа Меркис. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, collega's, voor alle inzichten. Eh, Благодаря ви, колеги, за изказаните становища. Смятам, че е чудесно да обменим идеите си по най-важните аспекти на тази програма. И слушах внимателно всички. Видях кои са вашите приоритети, някои споделям от тях, но има и известни е, съмнения, защото датата наближава и трябва много бързо да намерим споразумение, а продължаваме всеки да дърпа чергата към себе си. Няма време. трябва да се опитаме да стигнем до съгласие, още повече, че виждаме от среща как съвета се опитва все по, да намали все повече бюджета. Говори се едва ли не за 50%, но намаление спрямо това, което ние предлагаме. И затова, колеги, ще ви помоля да побързате, да бъдете конкретни да направите конкретни бюджетни планове, за да имаме конкретна позиция в преговорите с съвета. Наистина времето а, не позволява да протакаме. Ние системно наблягаме на научно-изследователската и иновационната дейност. Да, това е същината на програмата. Но, между другото, е, научно-изследователската и развойна дейност не включват непременно иновации. Така че трябва да използваме всичко, което вече съществува в областта на иновациите и, и на изследователската дейност, но ви моля най-вече, нека да намерим конкретни решения. Благодаря колегата Оди. Благодаря, госпожо председател големите проекти ИТЕР, Галилео, ЖМС, ако добре разбрах господин Проди, той разграничава общностните проекти, Галилео, ГМС и междуправителствените проекти. Умолявам ви, нека да не навлизаме в този дебат и да излизаме извън на общностната логика. Това ще бъде отказ от Европа. Връщането на проектите в междуправителствено равнище няма да реши нищо. Защото един европейски проект е всъщност един световен проект и каква ще, какъв ще бъде образа на Европа, имиджа, ако тя не успее да реализира един проект. И няколко е, коментара през първите години спечелихме 21 милиарда, сега ни остава 31 милиарда за 2012 и 2013 година. Това са ангажименти и трябва да ги освоим. По хоризонт 2020 няма да успеем да европезираме научно-изследователската дейност, която беше разпокъсана между държавите членки. И като имаме предвид и преговорите за новата финансова рамка, ви предлагам идеята в клаузата за преразглеждане. Да, можете ли да си представите, че могат да се договарят 100 милиарда при сегашното финансово състояние? Ще бъде много трудно ако продължаваме тези дебати, никога няма да стигнем до никъде и всички ще ни се смеят. Ако не успеем да се споразумеем по един ограничен бюджет, наистина до никъде няма да стигне. Нека да оставим държавите членки да си поемат, да, да ратифицират договор за стабилност, и до, до, през 2016 година ще имаме нов парламент, нова комисия и да се надяваме здрав економически растеж и нека да имаме една клауза за преразглеждане по средата на периода. А по трите периода научни постижения, но водещ, водеща позиция в индустрията, смятам, че комисията не набляга достатъчно на водещата позиция в индустрията, което може да попречи именно търсенето на решение на проблемите на обществото. Колегата. Миним. Различните изслушвания позволиха да разберем, че всеки има своето послание но най-вече, че всички сме си дали сметка, че научно-изследователската и развойна дейност е изключително важна. Хубаво е, че сме го разбрали, но да се снабдим и със средства да напредваме, ще бъде още по-добре. Да се противопоставят различните е, сектори, като здравеопазване, научно-изследователска дейност, не е добре, защото едно такова противопоставане ще деструктурира цялото общество. Европа и държавите членки имат средства. Те просто направиха избора през последните 20 години да освободят финансовия капитал от участие в обществения живот. За това липсват средства, за това, което е полезно за населението, а но времено има рискови инвестиции, които действат агресивно върху населението. Погледнете резултатите. А, ако когато се сравняваме с другите, какво си даваме сметка? Че непрекъснато сме по-назад, че Съединените щати и Китай ни изпреварват, Япония е преди нас и е, трябва да ги настигнем. Тук се е, говореше и за футбол. Господин Ван Нистерой се тръгна. Най-добрата е, е, средство е атаката в разгара на кризата трябва да се инвестира повече в научно-изследователска дейност, да изпреварим нашите съперници и да станем по-силни. Какво искаме да направим? Установяваме, че изживяваме трудности, че другите ни изпреварват и въпреки това казваме, разбрахме, те ни изпреварват, ние пък ще инвестираме още по-малко и ще станем още по-слаби. Но това е реален проблем. И е, когато говорихме за заплащането на учените, каза се, че няма откъде да се намерят пари. А се намират милиони и 300 хиляди милиона евро, 300 е, е, е, хиляди евро, за да се плаща на футболисти, а 100 хиляди евро за учените не могат да се намерят. Свършвам. Трябва да се инвестира не само в най-рентабилните дейности, а а навсякъде, защото можем да подминем нещо важно. И ако, ако не можем да намерим най-добрия екип, е, ако всеки си е, стои на своето място и, и не гледа наоколо, няма да спечелим никога. Благодаря колегата Елер, две минути. Благодаря. Два преки отговора. Първо на зелените и после на Алд. Господин Ламберт, по отношение на сигурността. Мисля, че не позицията на ЕНП ще реши какво се прави по отношение на отбраната, защото заедно с Алда, социалистите и останалите групи се опитахме да направим нещо, така че да се прехвърли а, нощната дейност в областта на отбраната в тази програма. А, става дума за раз, научно-развойна дейност, свързана с а, военните мисии, които са важна част от европейската външна политика. Друго нещо, дали работим по-добре на европейско или на национално ниво. А, Роджер, помисли си. Ето, Ролс Ройс, перлата на британската научно-развойна политика – 70% е, от научно-развойната му дейност, извинете, всъщност е в моята страна, в Германия. Така че е, говорим за глобални интереси, за цяла Европа. Когато става дума за научна дейност, имаме Европа. Не можем да вече да говорим за развойна дейност, разделена по държави. А, така че, според мен, как трябва да се насочат нещата? В крайна сметка, основната ни цел трябва да бъде растежът. И тази програма трябва да има много сериозен елемент, насочен към растежа. Ако не инвестираме в научно-развойна дейност, в конкурентоспособност, просто изоставаме в иновации. Така че тази е, дискусия трябва по някакъв начин да отрази действително онова, което се случва в глобален план. Ако искаме да запазим начина си на живота, ако искаме да запазим социалния си модел, просто трябва да инвестираме в научна развойна дейност, защото иначе просто няма да можем да се конкурираме. И за това трябва всички заедно да се борим за този проект, за този бюджет, защото ако не го направим, е, ви е ясно, че обсъждаме е, цялата вътрешна политика на Европейския съюз е, и вече няма да сме на ниво глобалните пазари. Господин Матей. Е, to... Благодаря, госпожо председател. Хубаво е да се чуят колегите тук, защото всички говорим, че конвергенцията се постига постепенно. Това е важно, защото парламентът трябва да е обединен в тази сложна дискусия. Говорим за цялостния бюджет. Знаем какви са трудностите с бюджетните кредити за плащания през 2013 година, така че знаем какви са опасностите. Също времено Хоризонт 2020 година има за цел да постигне растеж, растеж и създаване на заетост 0,9% от е, брутни вътрешен продукт през 2020 година ще бъде създаден благодарение на Хоризонт 2020 година, така че това не е ам, за пренебрегване. По отношение на половете имаме а, е, сближаване, по отношение на отворения достъп. Оттам нататък трябва да вземем предвид пилотните проекти, е, но и трябва да вземем предвид е, е, правата на интелектуална собственост. По отношение на стволовите клетки, радваме се, че подкрепяте подхода на Степско. Що се отнася до разширяването на участието, в Европа има голямо разделение по отношение на иновациите. И за това наскоро стартирахме пилотна схема за обмен на иновации, за да може тези е, страни, които изостават, да напреднат. Бе казано също, че е много важно да се заделят конкретни суми за приоритетите по отношение на енергетиката. Много добре знаем колко важно е това. В Европа имаме сериозни е, сериозен потенциал. Тази сутрин бяха обявени Нобеловите награди и те го доказват. По отношение на опростряването и на ползите за участниците, благодарим на господин Хелер, че е, обърна точно толкова внимание е, на превръщането на Хоризонт 2020 година в една програма, която да е насочена към участниците. Необходимо ни е да се гарантира качество, на инструментите и достатъчна гъвкавост, защото трябва да обслужват различни, много различни по своето естество участници. Ето, например, споменати бяха малките и средни предприятия. Всички казвате, трябва да им обърне повече внимание и действително, тук предлагаме нови мерки и по-конкретно един специален механизъм за тях – също така е, трябва да сме способни да работим по множество различни видове проекти, и големи, и средни, и малки. По отношение на публично-частните партньорства, и те се изглежда доста спорна, спорна тема, там трябва да се види много внимателно какво сме постигнали и само след оценка на въздействието можем да предложим да се подновят тези публично-частни партньорства. Сега, по отношение на участието. Господин Елер работи много сериозно по този въпрос е, и приветстваме е, новите предложения. Е, например, да се намали възможно най-много времето за предоставяне на грантове. Също така, по отношение на радикалното опростяване, тук може да се цитира Сметната палата, сметната палата, която твърди, че един радикално опростен модел за възстановяване на разходите може да намали значително нивото на грешки и да опрости воденето на счетоводство на процеса, както и да елиминира някои от елементите, е, някои от стъпките за е, проверки. И така ще се улесни цялостния процес на кандидатиране. И е много важно Хоризонт 2020 година продължава сметната палата да бъде отворена и за нови участници, за да не се изглежда, разглеждат сегашните участници като някакъв затворен клуб. И накрая по отношение на казаното на господи, от господин Оди. Средносрочният преглед. Да, действително той ще е от огромно значение за 2020 година, защото светът ще се промени. И то много. И трябва да направим така, че е, привлекателността на Хоризонт 2020 година винаги да бъде на лице. Благодаря, госпожа председател. Грация. Благодаря много. Колегата Оди нещо иска да добави. Имате думата. Не се изразих правилно. Аз бях докладчик за ревизирането и поисках а, да се промени нещо, но ми казаха, нищо не може да се пипа това, което предлагаме, е преразглеждане на финансовите перспективи. Нека да оставим държавите да си поемат дъх и след това, ако можем да получим 100 милиарда евро, нека първо да оставим държавите да сложат в ред бюджета си, да не ставаме за смях пред света че не сме в състояние да се споразумеем по един бюджет. Така че 60 милиарда могат да се предвидят след 2016 година. 2016 година. Това беше просто една резолюция. Благодаря много, колега Оди. Давам думата на докладчика Мадорел за 3 минути. Благодаря много, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря и на колегите, и на комисията. Аз също е, си е, отбелязах какво казаха колегите и имам коментари. Мисля, че дискусията беше много полезна за нашата работа. Но едно е ясно, има още висящи е, моменти. Шест от тях съм си записала, но има и други. А, но пък има и пунктове, по които сме напреднали. И те, според мен, са от а, е, изключително значение, за да има парламента а, е, солидна позиция. Но нека да се върнем а, към тези въпроси. Стара дума първо за баланс е, вътре в програмата Хоризонт 2020. Госпожа Карвалю ясно посочи това, напълно споделям нейното мнение. Нашата програма трябва да бъде добре изготвена, трябва да бъде амбициозна, така че е, да е, гоним основната си цел, а именно създаване на работни места и способност. За да сме способни, трябва да говорим на това основно предизвикателство на нашето време. Трябва в изследователската иновационната сфера да бъдем на висота. Освен това, нашите университети и иновационни центрове трябва да също да бъдат конкурентно способни, така че да разширим границите на познанието, повече образование, повече обучение – и а, съответно отношение към науката. Но нашите предприятия също трябва да бъдат конкурентно способни, да подобряват своите а, технологии и това да ги води към по-добра конкурентно способност в сферата на комуникацията, например. Също така трябва да предвидим съответните финансови инструменти, така че да се увеличи броя на насочените към новаторска дейност средни и малки предприятия. В компромисните предложения всички тези елементи бяха подчертани. Това са два основни за нас аспекта и трябва да постигнем баланс между тях. По отношение на бюджета. Ясно е, че това е основната ни грижа, основният проблем, винаги сме подчертавали това, но едно нещо трябва да бъде ясно. Нашето предложение е наше предложение, ние ще го отстояваме, защото вярваме в него, можем да подкрепим с аргументи исканията си, имаме цифри на разположение за това, което ще се е, случи в бъдеще, защото са правени прогнозни проучвания. Знаем много добре какво се случва в конкурентите ни Корея, е, САЩ, Китай. Те инвестират е, много по-големи суми в тази сфера. Така че съвета има предложение, ние също имаме предложение, ние трябва да го отстояваме. И ако не приемем предложението на съвета и не получим това, което искаме, ще трябва тогава да посочим приоритетните области. Госпожо председател, нека да направя два коментара. Първо за енергийната сигурност и отбраната. Ние не финансираме е, тук тези политики. Това, което финансираме е иновацията, иновациите в тези области. На второ място госпожа Готиерес Динес е, каза, е, запита как могат да бъдат финансирани малките проекти. Има няколко изменения, които предвиждат процент, който да се предвиди за малките проекти, така че да има някакъв баланс между големите и малките проекти. Наистина, тук въпроса опира до взаимодействие между кохезионните фондове и целите, които преследваме. Има изменения, които изясняват тази тема така или иначе, ние сме отворени за допълнителни а, изменения. Няма да отнемам а, много от времето ви, но нека отново да благодаря на колегите, а, както и на службите на нашата комисия и всички, а, които а, с помощта си правят възможна тази програма. Thank you very much, uh, President. I would like to thank all the comments. Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря за всички коментари. Записах си всички въпроси, коментари и предложения. Ще коментирам само някои от тях, но всичко съм си записала. Първо, искам да подчертая, че критериите за високите постижения по Хоризонт 2020 година са съвместими с разширяването на участието, защото разширяването на участието а, има предвид по-скоро разширяване на участие до малки а, институции, малки средни предприятия, малки научни групи, малки университети, а, а не само до а, големите, добре познати е, предприятия, институти и университети. И затова трябва да се е, въведат е, някои новости в правилата, за да могат да участват и тези по-малки институции. Другия въпрос, който исках да спомена е, че трябва да се знае. Програмата е за високи постижения, а структурния фонд структурните фондове са за изграждане на капацитет. Обаче, ние намерихме начини да постигнем синергия между тях и изградихме идеята за стълбата към високите постижения. Имаме система е, за твининг, която може да започне по хоризонт 2020 година. Могат да се обявят, е, може да се обяви търсене за предложения за региони, които се възползват от структурните фондове. Има няколко схеми, които могат да дадат възможност да се направят мостове между двете програми. Печатът за високи постижения е много добра програма. Тя може да, той може да бъде финансиран от структурните фондове на регионален принцип. Така че има няколко конкретни начина да се направи така, че да има връзка между структурните фондове и Хоризонт 2020 година. Опитваме се да балансираме максимално фундаменталните изследвания и иновациите. Покриваме цялостния цикъл на иновациите, без да се делят нещата. И подходът е изключително балансиран. И накрая по отношение на големите, средни по големина и малки проекти, важно е да се намери някакъв баланс. Това е част и от предизвикателство общество. И последният ми коментар добавената стойност на научната дейност. По отношение на научната дейност, там политиката много ясно може да доведе до добавена стойност. Става дума за критична маса, за насърчаване на високите постижения, за евентуално справяне с някои ем, редки заболявания. Това е нещо, което много по-добре може да се направи и на европейско равнище, отколкото на ниво региони или общини. Така че много добре знаем, че има отлични постижения в някои от университетите и се радваме, че те могат да участват в рамковата програма. Става дума не само за финансиране, става дума за самия факт, че имаме мрежи от познания и че тези познания са важни и ценни за регионите и за цяла Европа. Така че е много важно тази добавена стойност на европейската научна дейност да се запази. Благодаря. Grazie alla collega Carvaio. Passiamo al secondo blocco e darei subito. Благодаря. Мисля, че сега можем да преминем направо към втората част и да започнем към господин Елер. Той ще говори е, за 5 минути за своя доклад. Извинявам се, че отново вземам думата. Надявам се, че за 5 минути ще успея да ви представя най-важните аспекти. Имаме хиляди изменения, но според мен въпроси като правилото на участие са толкова сложни, че все пак трябва да се радваме, че сме постигнали някакво съгласие. В вие сте се запознали с доклада, методите на отчитане, които се приемат от участниците, упростените процедури на аудит, Това са важни теми за нашата комисия. Трябва да обмислим как ще се проверяват консолидираните отчети. По отношение на Nachmittag danken. Das sind ganz konkrete Fortschritte. Darüber hinaus gibt es много е важно системата да бъде упростена. Има две мерки в това отношение, които до, не бяха предложени в началния вариант, а именно процедура на два етапа и определяне на периода от, от 6 месеца. Това е упростяване за самите участници, за бенефициентите, за които се прави. Има а, един технически въпрос, свързан с Хоризонт 2020. А той е залегнал и в доклада, но искам да го изложа тук. По-настоящем искаме по-конкретна формулировка на понятието Open Access, отворен достъп. В предлож... Така че да няма правна неяснота. и свободния, свободния достъп до данните и обнародването, публикуването на данни. Свободният достъп до публикациите за сега се беше обект на най-различни позиции, защото става въпрос за свобода. Някои са за пълна свобода, други смятат, че има и чувствителна, деликатна информация. Правото на собственост по отношение на резултатите от научно-изследователската дейност също беше обсъдено. ЕНП би е желала е, чувствителните, поверителните е, резултати да не се публикуват, да, да се запази техния конфиденциален характер. Но като цяло подкрепяме открития достъп. Е, по отношение на системата Имаше а, различни подходи. Госпо, госпожа Карвалю беше за упростяване на рамковите програми. А, по отношение на непреките разходи също имаше дебат, който не може да, разбира се, да бъде отделен от този за преките разходи. Бяха направени редица предложения по отношение на общата стойност. И останаха и някои а, неясноти ще се начислява нали, обща стойност за, за научно-изследователска дейност и иновация или само за малките и средни предприятия. О, твърдите ставки, които трябва да се увеличат между 10 и 40%. Von 20 auf 23 Prozent geeinigt. Ähm, ich glaube, dass wir alle schlicht und einfach rechnen müssen ähm, Von meiner Sicht sind Flatrates nicht besonders fair. Ähm, ich halte sie според мен тези твърди ставки е на справедливия начин на финансиране, но така или иначе това са различните възможности на, за насочване на финансовите средства. Трябва да се опитаме да съчетаем различните тенденции, винаги с оглед упростяване на процедурите – и накрая по отношение на публично-частното партньорство. Ние бихме желали в е, областта на научно-изследователската и развойна дейност да се запазят е, сегашните модели Разбира се, няма да има задължителни правила за общите разходи и финансирането ще се решава за всеки проект по отдел. предложението на комисията се предвиждат еднакви ставки. В компромиса ние предвиждаме възвръщане на, средствата за голяма част от а, участниците. Дискусията продължава да се води, но а, за нас е важно да има връзка между научно-изследователска дейност и предприемачество и пазар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 Благодаря, колега Галант. Благодаря. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Methode gefunden, ähm, uns durch die Änderungsanträge durchzuarbeiten. Wir haben die Blöcke eingeteilt. Da тук има, е, един, сме избрали един добър метод. Разделяме измененията на блокове. Опитали сме се да включим различните основни въпроси Смятам, че нашето предложение е много по-ясно от първоначалното предложение на комисията. Въпросът с фул кост, пълната стойност беше възприят и от нас. Ние проучваме положението и търсим решение. За нас, за мен също е важно да намерим необходимите механизми за участие на малките и средни предприятия във всички програми. В нещо като квоти, които ще се прилагат към тях. Ние не искаме да се противопоставяме на едрите промишлени предприятия, но те, за тях е по-лесно да намерят кредити другаде. Трябва да знаем какво точно целим и какви усилия ще положим, за да постигнем целите си. Не става въпрос да се създават прекалено много данни, с които ще е трудно да се справим и да управляваме. От друга страна обаче, не бихме желали резултатите, които се финансират от обществената научно-изследователска дейност, да, да потъват някъде. Трябва да се намери точният баланс. Трябва да, се, да има баланс между разпространяването на резултатите и тяхната защита. Така че, е, в крайна сметка, ефектът да е положителен. Трябва да обсъдим и стойността на управлението. Тук се говори за 7% от общата стойност. Защо не? Възможно обаче в един изследователски център е, е, цените, разходи са много по-високи трябва да се запитаме дали модел от седмата рамкова програма е адекватен, отговаря ли на потребностите от персонал, от техника. Мисля, че ако успеем да упростим този модел, нещата ще тръгнат още по-лесно. Благодаря. Thank um, Фиона Хол. Благодаря. Отново искам да се изкажа от името на господин Йохансен и от негова име искам да благодаря на господин Нелер за доброто сътрудничество по тази тема. А, сега, по отношение на бюджета, съвсем малък дребен коментар. А, мисля, че най-важното нещо за групата АЛДЕ е Хоризонт 2020 година действително да запази своята относителна позиция в преговорите за многогодишната финансова рамка. Тоест да не падаме под предложението на комисията и в никакъв случай под седма рамкова програма през последните години. И мисля, че господин Йохансен би настоял всички вие да лобирате за това пред собствените си правителства. Сега, що се отнася до процентите на финансиране. Има много изменения, които се предлагат в модела за финансиране, обаче първо трябва да видим какво искаме да постигне този модел. В АОДЕ смятаме, че най-важно да има действително опростяване за участниците в сравнение с седма рамкова програма и модела да направи така, че да е по-лесно научните организации, институции, малки, средни предприятия и прочие да участват. Що се отнася до участието на индустрията и то трябва да бъде подпомогнато и трябва да има по-широко приемане на обичайните счетоводни практики, които се използват от организациите, получаващи средствата. Защото дори най-гениалните идеи на света могат да се окажат контрапродуктивни, ако доведат до повече бюрокрация. И така, в крайна сметка, когато създаваме този модел, е по-добре вместо да се опитаме да измислим нещо напълно ново, по-скоро да надградим върху съществуващите системи в европейски контекст. Благодаря. Grazie. La, la parola Lamberts, prego. Ламбер. Uh, uh, Благодаря, господин Ламберт. По отношение на доклада на господин Елер, е, три коментара. Е, е, отбелязах казаното от вас по отношение на армията. Имаме някои различия. Сега по отношение на модел на финансиране. В първата версия на текста на Кристиан Елер се говореше за ясно разграничаване между университетите и научните организации и промишлеността и когато става дума за, за, за финансирането, по-малък процент да се финансира а, по отношение на проектите на промишлеността. След това видяхме сравнителни таблици, предложени от различни колеги, включително и господин Елер, и може да се каже, че имаме последици, които не са предвидени. Мисля, че най-важната цел е нивото на леверидж да е възможно най-високо. Целта е европейските пари да бъдат катализатор, за да могат да се привлекат други средства. Било то от други части на европейския бюджет или от другаде, най-вече катализатор за инвестиции от страна на правителствата и на частния сектор. Това е отрешаващо значение. Ако се окажем в ситуация, в която привличаме по-малко средства от частния сектор, отколкото се привличат на този етап, значи нещо сме объркали. Какъвто и да е моделът за финансиране, който се избере, трябва да се максимизира левериджа. Също така, смятам, че когато гледаме индустрията, по-малките играчи имат нужда от повече пари, отколкото по-големите. Големите търсят катализаторски ефект на програмата, а не парите. Така че трябва да направим така, че когато се предоставят пари на предприятията, трябва да отива по-скоро в малките и средни предприятия. И накрая по отношение на така наречения кратък път, път the fast track. Той не е заместител за инструментите за малки и средни предприятия, в никакъв случай не трябва да се изглежда като зам... разглежда като заместител. И накрая по отворения достъп имаме различия. За нас достъпа до данни е изключително важен. Виждам, че има ситуации, в които има проекти. Ето да кажем един проект за диабета, в който институции като университета в Лунд и Новартис работят и предоставят всички данни, защото смятат, че като ги предоставят, така ще се увеличат иновациите. Така че ние се борим за отворен достъп. Нека да видим докъде ще стигнем. Смятам, че има възможност да се постигне съгласие и се надявам то да бъде възможно най-широко и както казва папа Йоан Павел II, не се бойте. Колегата Матия си има Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че ще изготвим компромисни предложения. Безпокоя се за това предложение по причини, които вече споменах. Първо, губим разграничението между научна институция и ма, фирма. Ясно е, че трябва повече инвестиции в малките и средни предприятия, трябва да се насочим към на, на изследователските институти, но на тях им е по-трудно да се възползват от опростяването, което докладчикът иска да въведе. Опростяването е нещо чудесно, обаче ако опростяването е без връзка с действителността, нищо няма да постигнем. Искаме такова опростяване, което действително да отразява действителната ситуация. Сега, що се отнася до разходите на научните институти и университетите, седма рамкова програма показа, че има различна система за разходите. По отношение на компромисите, компромисните изменения, ясно е, че няма да може да се продължи да се работи на принципа структурирани разходи, защото няма да могат да бъдат изпълнявани критериите. Всички искат високи постижения, обаче способността им да ги финансират е различна, така че моделът, моделът сега не е добър. Какво трябва да се опитаме да направим? Трябва да гледаме научно-развойната дейност, да финансираме този модел. време, обаче е, сега не им оставяме възможности да наемат нови хора, млади изследователи. Всяка една програма за научни изследвания трябва да може да наема нови хора. Университетите обаче ще трябва да използват част от собствените си бюджети, за да платят плащат на изследователите, които имат сега. Затова просто ще си работят само с тях и няма да наемат нови изследователи. Въпреки, че всички сме съгласни, че новите, младите изследователи могат да дойдат с повече заряд, с повече нови идеи и действително да се стигне до е, иновации. Въобще няма как да се стигне до достатъчно добри иновации с сегашната система. Необходимо ни е да вземем предвид тези разходи. Сега, що се отнася до заплатите? Не всички участници се третират по еднакъв начин. Честно казано, просто си режем клона, на който седим. Благодаря. Госпожа Андерс Дотир има думата. Um, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за извършената работа. Участието на пиратската партия е свързано с случилото се миналата седмица. Имаше толкова много противоречия и в крайна сметка пиратската партия не можеше да бъде дори наблюдател. Асоциацията за, обществ... за интелектуална собственост каза, че темата е толкова важна, че не може дори да бъде разглеждана като политическа. Надявам се, че в нашата комисия не сте съгласни с тази позиция. Искам да говоря за правата на достъп. В тези случаи, в които има технически резултати, които се покриват от патенти, има някакви някаква разумност. Трябва да има разумно предоставяне на лицензи. Това означава условия, при които не се плащат авторски права, а, имаше предложение от а, дефиницията разумно представена лицензия това да се заличи. Мисля, че това е недопустимо. Сега, ако сме сигурни за маркетизацията, за научната дейност, за малките и средни предприятия, за малките проекти, трябва да подкрепяме а, стимулирането на достъп и разпространение на информация на използваеми спецификации. Иначе малките проекти няма как да спечелят а, публични средства за научна дейност. Групата на зелените подаде изменения, които настояват на всички тези елементи, като същевременно дават възможност а, предприятията а, да дадат някакви ограничения във времето и въобще винаги се говори за някакъв крайен срок, до който трябва да се, след който трябва да е постигната е постигнат отворения достъп. Всички харесват пилотния проект за отворения достъп до данните от научно-развойната дейност, особено, поне до публикуваните стати. А, ясно е, че е полезно да може, да, когато учените могат да ползват натрупаните от колегите си познания им трябва да се дадат възможности данните да се задържат известно време, за да не се засегна отрицателно комерциализацията. Данните от научната дейност обаче не трябва да бъдат затваряни за достъп по такъв начин, че в един момент просто да станат устарели и неизползваеми. Благодаря, госпожа Ниблер. Äh, благодаря. Аз също искам да благодаря на колегите, които работиха много активни. Господин Елер, който много добре представи е, своя текст и винаги беше отворен за компромисни предложения, както с съвета, така и с отделните депутати. Нека да направя все пак три бележки. Правилата за достъп, упростяването, правната яснота, това са много добри елементи за изследователската област. И срока между искането и предоставянето на средства също. И смятам, че тук става дума за политически решения. Втората ми бележка при възстановяването на разходите има диференциране и благодаря за това на докладчика, който е предвидел в зависимост от методологията и самата дейност това, тази възможност за диференциация. И е, трябва да се окаже съдействие на университетите и е, трябва също така, както подчертаха много колеги, средните и малки предприятия също да се включват. Е, по-настоящем системата за възстановяване на разходите далеч не е най-добрата. Освен това, може да се участва и в Хоризонт 2020 и в седмата рамкова програма. Наистина, трябва да сме наясно какво може да се разпространи и финансирането с средства от дънакоплатеца. Промишлеността иска да участва в тази рамкова програма за научно-изследователска дейност, но много важно е всеки да получи възнаграждение за положените усилия и поети рискове. Благодаря. Сега давам думата на комисията, казва председателката. Благодаря. С голям интерес следих дискусията по тази програма. Що се отнася до счетоводните принципи, в Европа има голямо разнообразие на такива принципи, но трябва да бъдем особено внимателни и да не се стигне до неправилно освояване и използване на публичните средства. Освен това, целта е много амбициозна и ние няма как да я постигнем, ако не се постигне реално упростяване, радикално упростяване. Но това не трябва да става в, на качеството на системата, разбира се. Е, трябва да се организира оценка, да си привлекат е, експерти, да се чуят е, коментарите на заинтересованите страни. Има пилотен проект. Спомена се тук Ролс-Ройс, но ако Ролс-Ройс трябва да публикува тези данни при е, тогава няма да бъде е, вече конкурентоспособна фирма. Е, сега, що се отнася до диференцирания подход между отделните участници, Хоризонт 2020 подкрепя проекти, на участници, така че проектите да са насочени към изпълнението на определени цели. Някои основни принципи които искам да спомена. Първо принципа за съфинансиране, за неизличане на ползи, не трябва ставките да са прекалено завишени и разбира се принципа на равно третиране на всички участници. Това е изключително важно. не трябва да се стоварва цялата тежест върху индустрията, защото всъщност тя е тази, която улавя добрите нови идеи и ги осъществява на дело. И освен това, индустрията е тази, която създава работни места. Колкото до фиксираните ставки и косвените разходи, Моят опит показва, че в седмата рамкова програма това представляваше около 30% от установените разходи. А подхода за фиксирана ставка всъщност ще заличи тези 30% грешка – и не е необходимо тогава да се извършва одит, защото при а, такава твърда фиксирана ставка не се налага одит. Systems, could... а, защото а, всички тези лица работят за прехвърляне на косвените разходи към преките А, ние предложихме 100% ставка за възстановяване на разходите. Знам, че този проблем не е само технически и трябва да се постигне добър баланс между силните и по-уязвимите участници – и ние ще работим в тази насока. А що се отнася до международното сътрудничество, тук също въпросът е доста деликатен, защото европейското финансиране не може да се насочи и там, където няма да има възвръщаемо за Европа. Благодаря. Давам думата на докладчика за заключителни думи. Wir machen das ja jetzt schon fast zwei Jahre, auch die Vorbereitung dieser zwei Jahre. Е, драги колеги, благодаря ви много. От две години работим по тази тема и е, наистина на много високо равнище се водеха дискусии. Госпожа Карвалю, която има огромен е, признос и други колеги с многогодишен опит. И можем да ползваме този модел, е, защото без да преоткриваме топлата вода, нека да е, създадем това диференциране, така че да е, се увенчае с успех нашата програма. Има принципи, които не се изключват взаимно, но трябва да бъдат съчетани. Принципа за упростяване, за лостовия ефект, колко ако други инвестиции са необходими в тази сфера. Комисията направи предложения за нови модели по посока на упростяването, модели, които дават възможност за постигане на компромисно решение – и освен, че опростяват системата, осъществяват и диференциране, защото потребностите на различните участници са различни. И в крайна сметка по отношение на данните, и слушах внимателно предложенията на групата на зелените, но тук не е, става дума за 100% ставка е, за индустрията, но за средните и малки е, предприятия има масирано участие и това трябва да се вземе предвид. Така че да се използват а, а, тези а, данни а, целесообразно. Трябва да имаме достъп, да, и да се осигури достъп, равен достъп на всички, но ако искаме да постигнем растеж, тук става дума за конкуренция и трябва да каже, е ясно, че интелектуалното право също е част от изследователската дейност. И това трябва да се вземе предвид. И последна бележка по същество. Бюджета не трябва е, да се съобрази само с основните участници – а, да се види какви равнища на финансиране могат да бъдат предложени и евентуално да бъде съкратен този бюджет. Дискусията а, показва, че а, нещата не се свеждат до това. Трябва да се определят и равнищата на финансово участие на финансиране. Und es sind gerade mittelständische Unternehmen. Спомена се и дейността за насърчаване и това, че трябва да бъдат подкрепени средните и малки предприятия. Благодаря, колега Ехлер. Сега ще преминем към третия блок, но ще дам думата на господин Ламберц. Madame la Présidente, I will uh, focus on just three points. So I would, uh, of course, thank... Госпожо председател, ще се занимая с три въпроса. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Смятам, че работи много конструктивно и това е, е свързано и с работата и по другите доклади. Има три основни въпроса, по които все още не сме финализирани нещата с изключение на цялостния бюджет, разбира се, който ще бъде важен въпрос за обсъждане, но с който няма да се занимая сега. Първо, процеса за подбор. Знаете, че като докладчик предложиха предложих една изключително либерална формула. Основана на пазара, конкурентно способна, така че борда да може да избира от, сред проектите въз основа на техните качества, без да има други ограничения. по Хоризонт 2020 година. Разбирам, че според някои от вас трябва да има предвидимост. Знаем, че комисията се опитва предварително да изпълни ролята на парламента и на Европейския институт за технологии, като предварително подбира някои проекти. Е, разбирам вашата загриженост и съм готов да правя малко по-малко е, либералност, отколкото в началото, но да отстъпи малко от това настояване, но настоявам а, е, да имаме предвид, че тук се дава премия на онези, които благодарение на ефективното си лобиране са били подбрани от комисията. Не е справедливо това. Дали искам те да бъдат подлагани на същия щателен преглед като другите? Не. Но мисля, че е важно така да се подберат темите, че да се намери съответния баланс, да има конкуренция, да има отвореност, иначе въобще за какво ни е независим съвет на Европейския институт за технологии. Трябва да се намери някакво равновесие тук. Повторя въпрос. Лостовия ефект. Европейски институт за технологии е единственото място в Хоризонт 2020 година, където този ефект е включен съвсем точно в законодателството. Конкретизиране 25 на 75%. Тоест 25% е, средства от Хоризонт 2020 година, максимум 25% от а, е, е, други европейски програми и останалото а, от частния сектор и евентуално от е, правителството на държавите членки. И е, настоявам това да се запази. Ако е, ли не, ще загубим. Трябва да имаме възможно най-висок лостов ефект, особено в тази област, и това трябва да остане закодирано в законодателството. И накрая това предложение, което някои от вас направиха за регионалната за консорциумите за регионални иновации или а, тези малки съвети. А, целта е да се а, свържат нещата с структурната структурните фондове. Въпросът обаче има ли пари, които да могат да бъдат свързани с това? И ако не, Струва ли се изобщо да пишем законодателство за неща, за които няма да има ресурси? Ако ресурсите са минимални, добре. Ако изобщо има пари, добре, нека да напишем нещо, но иначе няма смисъл. Искаме ли тези малки съвети да бъдат свързани с регионалните съвети за иновации и конкурентно способност или не. Опасявам се, че трябва да има връзка, защото всъщност тези съвети не, пра... не, не правят иновации, не провеждат научни изследвания, по-скоро ги организират. И мисля, че ползата от този инструмент ще е да се стигне до ситуация, в която има по-добра връзка с най-малкото ниво на съветите. И въобще такива рикове или мини-кикове трябва ли да участват? А, когато говорим за иновационен потенциал, а, дългосрочен план, искаме потенциал, нали? Това искаме. Не можем а, да кажем, дайте ни потенциал, обаче тук няма да залагаме каквито да било средства. Това е, това е от мен. Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou tentar agora falar um bocadinho mais. Благодаря, госпожа Матиас. Благодаря, госпожа председател. Ще се опитам да говоря малко по бавно, отколкото говорих до сега и нека да се извиня на преводачите, които затрудних по-рано. ще се опитам да говоря по-бавно и защото искам да се занимая с вас много важни въпроси. Няма да говоря за компромисите, които бяха подадени, които вече са обсъдени. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които направиха собствени предложения, те са добре дошли и искам да се занимая с два аспекта, както казах по-рано. Първо, както бе казано от господин Ламберт. подбора на общностите за познания и иновации, така наречените КИК. Има различни възможности тук. И можем да е, ги разгледаме всичките, за да видим как да постигнем компромис. В предложението има един определен списък общности за научни познания и иновации. И за мен това е проблемно. Проблемно е това да имам един ограничен списък. Просто не може е, е, някой, е, понеже добре е лобирал, да е бил включен в списъка и да е спечелил играта още преди тя да е започнала. Всъщност това е нарушение на автономията, на независимостта на Европейския институт за технологии. Освен това, в научно-развойната дейност не може през 2011 година да кажем какви ще са основните теми за научно-развойната дейност през 2018, например. Просто не може да се предвиди това, а пък точно тогава трябва третата вълна от такива общности да се включи. И затова, да, можем да уточним социалните и политически приоритети, но не и това. Така че трябва да се постигне компромис и списъкът трябва да остане отворен за допълнение и съветът и парламентът трябва да могат да настоят на своите приоритети в тази област. Още нещо. По отношение на регулирането трябва да се изчисли период, който да е достатъчно дълъг а, нови кандидати да направят нови а, разработки на нови пред, проектни предложения. А, само така можем да гарантираме справедливост. И, както казах по-рано, не дефинираме конкретните условия за новите а, общности за научни познания и иновации, но трябва да имаме предвид, че не може предварително да се решава всичко. Това трябва да се предотврати. Европейският съюз трябва не само да изглежда отговорен, а трябва и да действа отговорно. За това трябва да направим така, че а, е, предложението ни да постигне баланс между първоначалните идеи на комисията и е, предложенията на колегите, включително по отношение на процеса за подбор на общности за знания и иновации. Още нещо, което не сме обсъдили до тук, не е твърде спорно, но все пак не сме го споменали. Става дума за моето предложение за седалището на Европейски институт за технологии. Ще го спомена съвсем накратко. Сблъскваме се с проблем по отношение на Страсбург. Не парламентът трябва да реши къде да е седалището му, но не можем да се правим, че проблем няма рано или късно ще трябва да отговаряме на тези въпроси на гражданите. Затова направих едно конструктивно предложение, положително предложение. А именно едно предложение, което се отнася с уважение към Страсбург и е, помолих да се направи проучване, т.е. помолих да се поръча проучване и то е следното. Комисията заедно с съвета на Европейския институт за технологии да направи проучване за логистичните и финансови условия за прехвърляне на сградите на парламента в Страсбург на Института по Европейския институт по технологии. Това проучване трябва да бъде направено до 2015 година. Така че време има. Просто е добре да се обмисли този альтернативен начин да се използват сградите в Страсбург. Благодаря. Благодаря, госпожо Матиас. Господин Цукалас е три минути. Благодаря ви. Аз също се радвам, че имахме такова отлично сътрудничество. Всички, които направиха предложения, свързани с Института за иновации и технологии. А, мисля, че успяхме да сближим до голяма степен нашите позиции. Раз... Разглеждам и становищата на подпомагащите комисии, ко... които чието становище също е положително спрямо този институт. Остават два висящи въпроса, за които говори господин Ламбер. Създаването на нови общности за научни познания и издания е свързано с е, е, е свързано с известни неясноти, колко ще бъдат тези общности и тези центрове и каква ще бъде ползата им за големите университети и по-големите по-малки институти. И още нещо, което спомена и господин Ламбер. Регионалната схема за иновации. Има ли достатъчни средства? Да, има. Една част от бюджета, предвиден за института, ще бъде заделен за външни дейности. И точно тези средства могат да финансират и малките центрове, тези е, общности за научни познания. Ако всяка общност можеше да развива свои собствени регионални проекти, чието качество се доближава до постиженията, които изискваме, под шапката на научните общности. Това би могло да включи всички малки регионални центрове, които да се включат в тези кикове, тези общности, които ще имат стратегическа роля. И така ще се създаде цяла една мрежа за висши постижения в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Цукалас. Госпожа Хол. Благодаря на господин Ламберт, Ламбер и госпожа Матия за чудесното сътрудничество с докладчиците в Сянка. Избора на тези центрове е доста деликатен въпрос. Има едно изменение. Алде настоява на някои аспекти. Според нас е важно да могат да се да предвиждат следващите дейности. Това е много важно за индустрията, която ще влага средства в това. Важно е също така да има истинско състезание между отделните центрове, като се забази необходимата гъвкавост. Виждам, че има широка подкрепа за инвестициите в тези центрове. Всичко обаче зависи от условията, при, коя, при които ще стане това. Всички знаем, че тези центрове са важни въпросът опира до подробностите. Uh, like to, to all... Благодаря. Uh, like give... Искам да благодаря на докладчиците. Искам да се спра на няколко елемента. Първо, участието на регионалните фондове. Важно е да разширим бюджета за научно-изследователска иновационна дейност, не, отвъд програмата Хоризонт 2020. 1% трябва, разбира се, ще бъде заделен за научно-изследователска развойна дейност и иновации. И един от начините е да се е, изгради съответния капацитет преди, в предшестващата фаза на Хоризонт 2020 и след това. По отношение на тези общности, е, това е една новаторска идея. Това е чудесен начин да се стигне до високи научни постижения – и тези общности могат на регионално равнище могат да се свържат с националните общности. По отношение на използването на европейските и регионалните фондове, искам да кажа, че бюджета, който обсъждаме тук, не идва от структурните фондове. По Съгласна съм, че трябва да има добър баланс между предсказуемостта и гъвкавостта. И още нещо, което искам да спомена. Времетраенето на проекта. Института трябва да трае по-дълго, отколкото рамковата програма. За, защото перспективите за дейност трябва да надвишават срока на рамковата програма. Благодаря. Um, ich möchte noch mal einen Augenblick etwas um, Wasser in den Wein um, schütten. Искам да кажа, че институт е много амбициозен проект. Той обаче трябва да бъде оценяван по същия, за същия аршин, както сме оценявали предишните програми. Докато случай не беше така, оценката започна в бе направена в момент, когато все още не бяха създадени тези общности за научни познания и иновации. Имаше една амбициозна структура на финансиране, съвместно финансиране, включваща индустрията, която се ангажираше да направи съответните инвестиции. Аз съм малко скептичен. Все още нямаме указание, че тази система на финансиране ще функционира. Ние сме в, начална, в начален стадий на проекта и Въпросът ми е, ако не се постигнат очакваните резултати, Как ще се е, променя финансирането? А, мисля, че сме на твърде ранен етап, етап, за да можем да определим какъв ще бъде необходимия бюджет. Нямаме подробна оценка. Верно, че проектът е много амбициозен, но имам чувството, че предвижданията не почиват на нормална оценка каквато правим обикновенно по отношение на проектите, за които се предвижда такъв сериозен бюджет, който на всичко отгоре ще нараства. Затова нека да помислим как да оценим а, този проект преди да а, предвидим съответния бюджет. Господин Оди. Съвсем накратко. По и те и доклада на колегата Ламберс. Всъщност аз бих искала да се поговори малко за фундацията. Аз предложих тя да се а, премахне. Вероятно, защото не съм запознат какви огромни услуги ще а, осигури тя но толкова много структури съществуват, е, така че бих искал да, се обърне внимание на този въпрос. И на второ място е, бих искал да обсъдим този въпрос е, помежду си всички тези генерални директори, управителни съвети, едни сателитни на Европейския съюз структури и в крайна сметка ние не можем да ги управляваме с всичките агенции, които имаме на наше разположение. И ние наистина не знаем, въпреки че съм в бюджетната комисия, какви санкции се предприемат от управителните съвети. И аз предлагам една мярка, нека да я обсъдим. Ако тези структури не се подчиняват на европейските интереси, те да бъдат отзовани или поне директор, ако не целия борт. Така че да се проверява винаги спазването на европейските интереси. Сега по отношение на Страсбург, оставете Страсбург и френското правителство да обсъдят този въпрос. Това така или иначе не е тема на днешния ни дневен ред и на нашата комисия. Благодаря. Комисията има думата. Благодаря много, господин председател. Благодаря на докладчиците, в сянка, на докладчика за конструктивните им предложения. Е, смятам, че откакто се направи предложението на комисията и включването и на института в този пакет на Хоризонт 2020, постигнахме голям напредък. Е, така че и института, и общностите за знания и иновации е, ни позволиха да е, обсъдим на истинските проблеми. Искам да отговоря на четири въпроса. Е, първо, е, това, което каза господин Хелер за възможността да се докаже ползата от тези структури. И на този етап не можем да се произнесем по тяхната полза. За това има предложение за два етапа бюджета от 2008 година, след това преглед и след това да се деблокира втория транш от бюджета. Също така искам да отговоря на три е, въпроса, повдигнати от е, двамата докладчици. Е, впрочем, аз ги поздравявам за изчерпателния характер на техния е, доклад. Е, първо, що се отнася до ОЗИ. Е, смятам, че е, тази общност е, ще бъде нещо наистина различно от това, което се прави в рамковата програма. Едно малко по-различно животно, така да се каже. И да обедини трите страни на триъгълника. Трябва да има и критична маса, предвидимост на необходимото финансиране и осъществимост. Така че наистина това е нещо ново. Не трябва да има множество общности, както се предлага, Именно за това предлагаме теми. В сегашния етап, днешния етап, темите са приети от законодателя, от съвета и парламента. И в рамките на предложенията за изменение на регламента за а, института се предложи а, дискусия на базата на ясни критерии. И комисията направи предложение за теми на такава база, обществено допитване, но да се каже, че комисията вече е взела решение за следващите общности, това не е така. Комисията работи съвсем в пълна прозрачност и тя предлага теми, които се вписват в Хоризонт 2020. Ако темите не са подходящи, те ще бъдат сменени. но. Тоест има обвързано с логика между темите за общите за знания и иновации и тези на Хоризонт 2020. По отношение на Европейския институт, а, това наистина е а, пример. А, що се отнася до ОЗИ, там а, трябва да се спазват изрични изисквания, но ако се добавят още допълнителни, има опасност да задушим а, ОЗИ. Un мониторинг très clair de tout ça, mais il faudrait laisser garder le 25. Но наистина 25-75 трябва да се запаси. Effectivement, il est important que l'État le fasse. Monsieur Tsoukalas... Господин Цукалас ни припомни за предложението 5% за тази дейност и да, когато имаме бюджет, могат да се взимат решения. Има предложение, което може да се изменя, но не трябва да се създават нови форми на сътрудничество. Ако се вписват в по-силни структури, като ОЗИ. Благодаря ви много. El señor, el señor Uh, uh, Господин Ламберт, ще отговоря на няколко от казаните неща. Първо наказаното от комисията. Що се отнася до общностите за знания и иновации, един консорциум вече се похвали по интернет, че вече е бил избран. Дали са свръхинтерпретирали или не, не знам, но ето какво става. Що се отнася до това, което казвате за общностите за знания и иновации, целта Целта е те да могат да станат автономни. Тоест, трябва постепенно да се е, проследява дали има някакъв напредък и е, да, добре, няма нужда непрекъснато да има мониторинг, обаче ако а, искаме някакви финансови последици, трябва действително да проверяваме нещата и трябва да има ясни показатели и а, според тях да се а, е, взема решение още колко финансиране и за още колко време. А, съгласна съм, че няма смисъл да се хвърлят пари по неоценени е, неща, но по отношение на JTI с това с съвместните технологични инициативи, трябва да ви кажа, че Европейския институт за технологии не може да се сравнява по размер с тях. и това, че някъде нещата вървят добре, а другаде е по-зле. И въобще е папата, не, чакайте сега, малко тук бързам. Разбирам какво искате да кажете, но а, много заинтересовани лица вече ми дадоха а, информация, че се движим в правилната посока и че няма липса на контрол. А, защото и че не се случва а, хвърляне на някакви милиони а, с. А, условие, че чак след 7 години ще погледнем какво се случва. Нищо подобно. Въобще, е, така както работим с е, е, Драги, него го каним всеки 3 месеца в Комисията по околна среда. Преминава ораторът на Френс. Да, моля да ме извините. Това, което искам да кажа, че можем да е, изпражняваме и по друг начин нашата контролна дейност, като се обръщаме към ръководителите на тези структури. Сега, по отношение на фундацията, тъй като тя нищо няма да ни струва, не ми пречи, защото целта е да събира средства от е, частния сектор. Но не съм имал време да обсъдя това, приемам го като покана. To... И така, това е всичко, което исках да кажа на този етап. Следващите е, коментари по-нататък. Сеньора Матиас, 3 минути. Obrigada, Sr. Presidente. Госпожа Матиас. Коментариos que foram feitos, também vou Уважаеми колеги, по отношение на коментарите, които бяха направени, ще говоря само по няколко въпроса. Първо, Никога не съм твърдяла, че комисията е изключила възможност, възможни участници в общностите за знания и иновации. Не. Това, което казах е, че има възможни участници, които твърдят навсякъде, че вече със сигурност ще участвах, участват. Не съм атакувала комисията. Трябва да има баланс. От една страна ни трябва някакъв вид предвидимост да могат да се предоставят равни условия за всички участници, обвързани с изискванията на Хоризонт 2020 година но не е допустимо някои участници да си мислят, че вече а, имат запазено място. Що се отнася до Европейския институт за технологии а, и неговата функция а, за, на модел, на образец? Той не действа от твърде много време, но все пак може да се каже, че действа добре. Е, и действително има мултипликационен капацитет. Не можем да го сравняваме с други технически институти. Той е несравним. Това е единственият инструмент, който ни дава възможност да обвържем иновацията, промишлеността и научната дейност и да се мобилизират публични и частни средства и действително да се стигне до тази добавена стойност, която да помогне да се генерират работни места и инвестиции в други отрасли. Така че, е, мисля, е, че е очевидно за всички, че Европейският институт за технологии трябва да продължи да съществува, но също времено трябва да продължим и да го наблюдаваме, за да може да сме сигурни, че условията му за работа са достатъчно добри. И все пак, е, според мен, можем да му гласуваме доверие и бюджетът му трябва да бъде запазен. Господин председател, имам още поне половин минута, сигурна съм. И така, господин Оди, сигурна съм, че можем да стигнем до някакво съгласие, макар че въпросът е сложен. Става дума за въпроса за седалището е, Европейския парламент или Европейския институт по технологии да бъде разположен в Страсбург – Ясно е, че в парламента не можем да вземаме този тип решения. Тоест, ако не можем да вземем такива решения в парламента, значи сме поставени в доста а, лошо положение. Ние сме европейски. Не става дума само за Франция и за Страсбург. Ние сме европейски граждани и представляваме европейски граждани. Благодаря. Госпожо Матиас, мислех, че имахте две минути. Извинявам ви. Се, а, всъщност, вие имахте три. Объркал съм се. Надявам се, че не съм ви прекъснал. Преминаваме към четвъртата група, четвъртия блок обсъждане. Става дума за Евроатом. Ще дам думата на нашия докладчик, господин Скинер, за 5 минути. Благодаря. Доста е късничко, така че мога да ви зарадвам. Няма да говоря твърде дълго. Това е отчасти, защото по много от въпросите сме постигнали съгласие и както ви разказах миналия път, в комисията имаше множество изменения, които бяха подадени и някои от тях всъщност бяха подадени от мен. Имаше доста подобрения по текста, така че благодаря на всички, които участваха. И също така, имайки широко съгласие между групите и в рамките на нашата комисия, можем да очакваме да имаме твърда силна позиция в преговорите с, парламента, с съвета и комисията. По отношение на финансирането на ИТЕР, поддържаме настояването за последователност да, да се работи в възможно най-сигурни, приемливи и прозрачни условия. И се надявам, че този текст ще бъде приемлив за всички докладчици в Сянка и за всички политически групи. Знам, че по-рано, преди да вляза в залата, сте споменали някои тези, от тези въпроси. Например, разбрах, Виторио, че ти си казал нещо по, а, свързано с ИТЕР във връзка с многогодишната финансова рамка. Да, не всичко може да се предвиди, но трябва да се погрижим в а, рамките на тавана на многогодишната финансова рамка нещата да бъдат направени възможни. Миналата седмица имаше обсъждане с комисаря Оттингер и той присъстваше на специална среща, за да, на която се обсъдиха резултатите от стрес теста. Моят доклад подчертава, че е, няма връзка с този стрес-тест, но също време настоява за об... допълнителни обучения в областта на сигурността. Защото ако искаме да има сигурност в е, ядрения отрасъл, трябва да се погрежим за това. И в много от измененията е, доста ясно подчертахме, че на това ще се постави особено ударение. Ето, например, комисията а, има приоритет а, а, деком... извеждането от употреба ще бъде много важен <clears throat> приоритет а, в областта на работата на учените. Защото можем да погледнем навсякъде света, ще видим, че ако, ням, ако ги нямаше европейските учени, щеше ще да има доста повече проблеми по света. Така че не можем да си позволим да ги загубим. Така че надявам се, че мога да си позволя да се успокоя, господин председател, за, ако ми дадете своето съгласие. Да, успокойте се, имате моето съгласие, госпожа Риваси. Президент, ало... Благодаря, господин председател. Както знаете, зелените се противопоставят и като форма и по същество на договора Евратум, който поощрява развитието на ядрената енергетика, която според нас е отживяло времето си. Под форма също, защото там не, не се прибягва до съвместното вземане на решения, а ние сме за прозрачност и особено в темата на ядрената енергетика. Смятаме, че дискусиите трябва да са открити. Господин Скинер, вие говорихте за изказването на госп... за, за наместа на господин Стринги за стрес тестовете и в това отношение гражданите на Европа настояват за пълна прозрачност. Нещо, което не беше гарантирано в съобщенията с стрес тестовете, но не и в ядрената област. Е, е, иска е, милиард и половина евро за проекта и е, научно-следователска дейност за защита от е, радиации, за развитието на апарати за измерване на радиоактивност и прочие. Съгласна съм с вас, че липсата на подготовка и на изследователска дейност за е, всички, които могат да играят важна роля в, в случай на авария, всички, които са компетентни да действат, е и нещо интересно. Когато имам толкова много ядрени централи, трябва необходимите експерти да измерват дозите, да оценяват ситуацията в централите и в това отношение ви подкрепят. По отношение на унищожаването на ядрените централи. Вижте какво става в Европа. До сега нито една централа не е затворена. Във Франция, само в Бределис, започва да се демонтират реакторите. Смятам, че тази дейност би могла да създаде нови работни места, места и Европа да заеме водещо място в това отношение. Наистина ви приканвам демонтирането на ядрените централи и реактори да стане една от водещите дейности. По отношение на цената на научно-изследователската дейност, мисля, че това в никой случай не трябва да тежи върху данакоплатците. Операторите трябва да предоставят необходимите средства, за да поощряват научно-изследователска дейност и особено управлението на отпадъците. И още нещо. Много е важно да се усъвършенстват инструментите за измерване на радиоактивността – Вижте какво стана, например, през 2011 година имаше изтичане на радиоактивен йод, имаше облак над Европа и трябваше да минат три седмици, за да се види откъде идва този облак, тъй като повечето градове не разполагат с необходимите измервателни уреди. Ние подкрепяме позицията на комисията. ИТЕР трябва да се финансира по друг начин, не чрез общностни програми, защото това не е приоритет в момента. Благодаря, господин Проди. Две минути. Благодаря, господин председател. Пропозито реферира Искам да ви припомня дискусията ни от преди две седмици за демонтиране именно на ядрени реактори. Оценъчната стойност беше 50 милиарда евро за демонтиране на централите, които съществуват в Европа. Това е една дейност, която трябва да вземем съвсем на сериозно защото не можем да оставим подобно наследство на бъдещите поколения. Трябва да поемем нашата отговорност и да осъзнаем, че е необходимо да проучим внимателно местата, където се складират радиоактивните отпадъци, и е, да, е, се запозна, да, да, да поощряваме развитието на технологии за а, е, безопасно складиране на тези отпадъци. Трябва да работим в тази насока и точно натам трябва да канализираме всички е, усилия в областта на научно-изследователската, инженерната дейност и иновации и технологии. за да мога, да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда през следващите години. Благодаря. Ähm, Благодаря. Е, по отношение на това предложение, е, Мисля, че тук ударението се поставя на атомната е, енергетика, но за НП трябва да уточним, смятаме, че Wahlkreis in Deutschland sind die Смятам, че не е необходима тази е, технология. Е, последно време 50% се увеличи цената на електроенергията. Ние имаме нужда е, от това производство и да се прибегне и към альтернативни енергийни източници. Наистина тази програма може да играе междинна роля трябва да се занимаем и с третирането на отпадъците. От една страна зелените са против ядрената енергетика, от друга страна искат да се използват тези суровини за научни изследвания. И смятам, че парламента ще вземе решение по по-нататъчното развитие на тази е, програма. Сега, що се отнася до ИТЕР, се подчерта подкрепа на предложението на комисията. Но ако погледнем международните споразумения, ще установим, че Европейския съюз е страна по един договор, по едно споразумение. И трябва да се възстановят сумите по известни финансови компенсации. Ако не можем да финансираме ИТЕР, аз съм против това, но как ще бъде е, финансиран тази дейност. Благодаря, господин Оди. Микрофон за оратора. Да, мерси, Благодаря, господин председател. По ИТЕР, е, тъй като нека да приветства на първо място докладчика, най-вече е, за готовността му за постигане на компромисни решения. По ИТЕР е, част от финансирането преминава през Евроатом. Аз не поздравявам комисията за нейното предложение, защото да се излезе от европейски бюджет, именно комисията, която навсякъде говори само за европейския метод, а, това е световен проект, но какъв е, е, е нашия образ през оцаналите, ако не сме в състояние да намерим 2 милиарда е, евро за нещо, което наистина е, е от изключително значение за, не само за Европа, и за целия свят. Наистина, надявам се да се постигне промяна тук. Сега поздравявам се за този за съществуването на този общ център за изследователска дейност и искам да попитам комисията как възнамерява да координира продължителността, защото в Евроатъм срока е 5 години, а за Хоризонт 2027 годишен е срока. И това удължаване от 2 години означава да се включи във вашето предложение и да се включи в първия регламент това удължаване на срока, но така или иначе трябва да се изчисти това противоречие. Също така бих искал комисията да приеме измененията, по които има огромно мнозинство. Всички етапи по тази тема. Да, трябва да има парламентарно измерение, но това, което беше в сила преди 100 години, вече днес не, не може да съществува. Така че а, трябва с парламентарен контрол, с на, контрол на националните парламенти а, да се осъществява тази дейност по ядрената енергетика. И би трябвало комисията да се присъедини към нас и да приеме всички предложения, подкрепени с огромно мнозинство. Благодаря, колега. И сега дам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за изказванията. Доклад на господин Скинер е особено балансиран. Пет коментара първо по отношение на измененията. Те се опитват да разширят приложното поле и да ограничат приложното поле на програмата Евроатом. Според комисията не се набляга на конкретни а, атомни технологии и мисля, че е добре да се спази съществуващия политически компромис – Бяха споменати стрес тестовете и има нещо, което може да се разгледа в тази връзка. Господин Скинер смята, че обученията в областта на безопасността не са без значение, действително, също времено имаше коментари по отношение на извеждането от употреба. нужно развойната дейност тази връзка е важна, но индустриалната дейност е различна. Тук сме надхвърляли нужно развойната дейност. По втория въпрос говорихте за прозрачността и за това, че парламента трябва да бъде винаги включван. Става дума за институционален въпрос. Става дума за нещо, което е в международен договор, зависим от това. Но също но ще се опитваме винаги да включваме Европейския парламент в обсъжданията по Евроатом и много добре разбираме вашите коментари. Що се отнася до намаляването на обхвата и на бюджета, трябва да имаме предвид, че е добре да се спазват основните цели на Хоризонт 2020 година и по-конкретно високи постижения, индустриал, водещата роля на индустриалната среда и е, общественото предизвикателство. Е, много важно е да е, в Евроатом да има е, отражение на Хоризонт 2020 и след това по отношение на измененията, които се отклоняват от хоризонталните аспекти, така както са очертани в Хоризонт 2020, именно международни, международно сътрудничество, права на половете, малки и средни предприятия. Трябва да се придържаме повече към предложението. По отношение на ИТЕР, предложението на позицията на комисията е, е известна на всички. Тя, е, според нас, той трябва да е извън многогодишната финансова рамка и не сме се отклонени от, от тази си позиция и има сериозни основания за това. По въпроса за на 5 или 7 години, е, принципно технически е, така е, е изграден договор, че трябва да работим на е, база 5 плюс 2, но също време на тези две опашечни години ще бъдат с предварително заделени средства и това ще е добре за бюджета им. Eh? Съвсем накратко, господин Елер. Ами, исках само да обсъдя въпроса, правния въпрос за това до каква степен, ако няма финансиране за ИТЕР поради международните договори, тогава то ще трябва да разчита отново на европейския бюджет. Няма как да отговорим на този въпрос на, на този етап – разбираме въпроса ви, но просто няма как да отговоря. Да, много добър въпрос, господин Елер, казва председателят. Господин Скейнер, искате ли да направите обобщение? В крикета това се нарича гугли. Гугли е, е една топка, която непрекъснато се движи на зигзаг. и не е ясно на къде отива. Все още не е ясно а, а, не ми се струва логично ИТЕР да е извън многогодишната финансова рамка. При цялото ми уважение към комисията, не мисля, че е, бюджетните предложения са особено последователни. Все пак мисля, че ще имаме успех накрая, защото този проект е необходим и всички смятат това. Няколко коментара. Госпожа Рамаси каза, е, че е, по отношение на извеждането от употреба е много важно на него да се гледа като на източник на работни места а, и а, е, е много важно а, е, да се и, вземе това предвид и по отношение на обученията на учените. Е, иначе, що се отнася до държавното финансиране, винаги е имало държавно финансиране за атомните електроцентрали, в крайна сметка е, разходите за енергетика без е, атомна енергия в момента биха били катастрофални. Така че няма как да се правим, е, че това не е така. Викторио, хареса ми твоят коментар. Мисля, че е добре това, което ти каза за извеждането от употреба и назначението на огромните суми пари, които ще е, бъдат е, посветени на това. Няма смисъл да се правим, че няма да е скъпо. И освен това, трябва да имаме предвид, че е, може да се вземат предвид научните доказателства и евентуалните прогнози за бъдещата стойност. Кристиян, да, казахте, че трябва да слушаме избирателите си, когато а, се противопоставят на качване на цените на електричеството с 50%. Виждате колко полезно е да има съответен енергиен микс. И това трябва да се обсъди още преди. А, а, трябва да се обсъди с всички избиратели. Защото има енергийна бедност нашите общества. Аз съм от страна, която внася по-голяма част от енергията си и в крайна сметка а, а, често е държана за заложник. И господин Оди, съгласна съм с вас а, в, по отношение на липсата на последователност. Аз също и се изказах по темата. Става дума за липсата на последователност в бюджета, Госпожа Херца, която не е тук, е, е, е, водеща в тази област. И, е, по отношение на бюджетната комисия, тя обеща, че ще направи всичко възможно да се постигне финансиране. Все пак не всичко е решено. И е, въпросът на господин Елер продължава да бъде гугли за комисията. Благодаря, господин Скинера. сега преминаваме към Последната точка в дневния ред за деня годишните сметки и консолидираните сметки. Господин Кройцман. Благодаря много, господин председател. Е, в моите предложения съм се стремял да засиля ролята и независимия характер на аудиторите, както и на инвеститорите и а... Dann ging sie aus von der Finanzkrise. А... Ако се осъществи това, което се предлага, ще можем да преодолеем финансовата криза и е, ще бъде разбит е, монопола на аудиторите. Много дискусии е, проведох по тези въпроси и не смятам, че след 6 години ще се осъществи е, това предложение на комисията. Необходими са поне 4-5 години, за да може едно предприятие да бъде е, задълбочено е, проверено, да се осъществи е, задълбочен, детайлен одит на това предприятие. И не би било а, добре да, се, да не се осъществи целта, която се поставя а, комисията. И а, тук има един ротационен принцип между четирите основни аудиторски дружества. И в крайна сметка аз се притеснявам, че ще се постигне тъкмо обратната цел – а, аз съм се старал да очертая път, който да подсили независимостта на аудиторите, задължителна обществена поръчка след като изтека 6 години. И а, тогава дружеството ще, следвайки този път, ще се гарантира по-голяма независимост и прозрачност в тази дейност. И за това предлагам този мандат да бъде за максимален срок от 14 години, след това задължително да има промяна. И за това са внесени съответните изменения. Що се отнася до защитата на предприятията, ако трябва да се засили ролята на управителния съвет и колегията на аудиторите – и след 3 годишен срок трябва да се подложи на постоянен контрол и на проверка работата на аудиторите. Ако е необходимо да се поднови мандата. Съответните надзорни органи трябва да следят за това и да взимат при пълна прозрачност своите решения. И така, както казах, трябва да има обществена поръчка, така че ще може да бъде избран най-добрия кандидат за извършване на одита. И комисията прави три предложения. Тесен контрол, междинен етап. Целта е да се гарантира по-голяма сигурност и по-малка административна тежест. За това бихме предложили две категории. Така че да се гарантира по-голяма яснота и по този начин предприятията, т.е. аудиторските дружества, ще могат по-добре да предлагат своите услуги. Е, винаги срещаме затруднения с определенето на граници при тези предложения. Комисията предвижда 100% участие, но това не означава независимост. Така че аз предлагам 45%, но решението трябва да бъде взето от аудиторите. С нетърпение очаквам мнението на докладчиците в сянка. Господин Оди, благодаря. Искам да извиня колегата Франк Пруста, който е съдокладчик по тази тема. Той ме помоли, както и нашата координаторка, да представя позицията на групата и искам да обявя конфликт на интереси, защото аз самия съм аудитор. Искам да поздравя нашия докладчик, който прави много интересни предложения по отношение на независимостта на аудиторите и изпълно право. Комисията също има основание да провери дали аудитите върват добре, има ли необходимото качество. Ние ще подкрепим голям брой от предложенията на докладчика. Естествено ще внесем и необходимите според нас изменения. Искам да направя няколко коментара по същество. По службите, които не извършват аудит, трябва да те трябва да бъдат отделени, защото това влияе на независимостта на аудиторите и освен това трябва да се гарантира надзор на органите, които контролират аудиторите. Може би това ви се струва сложно, но проблема днес е, че има все повече наднационални предприятия и фирмите, които извършват одит, също са наднационал. С кой ще ги контролира тях? Европейската комисия предлага на ротационен принцип да се използват фирм, аудиторските фирми но не се предвижда надзор на наднационалните аудиторски фирми. И тук ви препращам към дебата за Банковия съюз. Когато се говореше за Европейски орган за надзор на банковите заведения, комисията тогава беше за, а сега като доста плахо подхожда и се питам дали няма някакъв конфликт на интереси, дали Европейския орган за ценни книжа и пазари ще над... осъществява надзор на аудиторите, които самите те е, упражняват финансов е, надзор на е, предприятията. Предлагам комисията да обмисли наднационалния контрол на надзора на аудиторите. Това е от съществено значение за гарантиране на качеството на работа на аудиторите. Благодаря, господин Оди и комисията. Какво мисли по това? Thank you very much. Благодаря, господин председател. Комисията би иска да благодари много на докладчика господин Крайсман за усилията, които полага, за да се подкрепи реформата на аудитния отрасъл. Е, проектът, становището на господин Кройцман ясно подчертава, че статуквото не може да остане. Е, показва се, че целите на реформата, а именно да се подобри качеството на аудита в Европа и да се завърши един, да се задълбочи единия пазар и е, финансовата стабилност са общи цели за всички. Ограничено е времето ни тази вечер, така че комисията няма намерение да направи коментар по всички въпроси. По-скоро ще се съсредоточа върху основните елементи, повдигнати от господин Кройцман и господин Оди. Първо, както винаги се подчертава и от комисията, и в е, проектостановището на господин Кройцман, независимостта на аудиторите е от огромно значение за качеството на аудита. И за нас принципа на на произволната задължителна ротация е основен принцип тук и трябва да се е, уточни и максимален максимална продължителност на аудита. Затова комисията приветства намерението на докладчика за, евенту... за подаване на евентуални компромисни изменения. Комисията взема предвид направеното в проекта становището предложение да не се надхвърлят 7 години за одита и може периодът да се подновява. Отново т.е. задължителният период за ротация трябва да е 14 години. На този етап не е възможно комисията да а, заяви позиция, но вземаме предвид вашето предложение. Също времено трябва да се подчертае, че в първоначалното предложение на комисията бяха създадени стимули за съвместен одит. Като в предложението на комисията, първоначалното предложение, максималният срок беше 6 години, но при съвместен одит този срок се увеличава на максимум 9 години. Тоест, в този смисъл комисията съжалява в известна степен, че не вижда предложение в а, текста на докладчика за стимулиране на съвместното аудитиране. Благодаря. Има коментар извън микрофон. Ораторката благодари. Комисията, разбира се, приветства факта, че в проекто становището се подчертава необходимостта да се дадат повече правомощия на комисията по аудит, необходимо е тя да има достатъчно компетенции, за да върши своята работа. Що се отнася до неаудиторските услуги, комисията разбира, че услугите, които е необходимо да бъдат извършвани от аудиторите на, съгласно националното право трябва да продължат да се предоставят. Но от друга страна, съвети, свързани с данъците и прочие, на, и тяхната предоставена страна на аудиторите, заплашва тяхната евентуална независимост. Предоставянето на подобни услуги съдържа опасност да се наложи аудиторът да направи одит на елементи, върху които е имал лично въздействие. По този начин се компрометира неговата независимост. И накрая по отношение на общуването, на комуникациите, трябва действително аудиторите да подобрят да разпространението на резултатите от своята работа. Докладите, аудиторските доклади би трябвало да предоставят допълнителна информация на обществеността, за да могат действително да изпълнят своите цели. Затова а, не е добре да се предоставя информация само във вътрешните доклади за комисията, аудиторската комисия, но трябва да се предоставя информация на всички. Господин Кройцман. Благодаря. Да, интересно да говорим за тази задължителна ротация. Да, ще помисля и за насърчаването на съвместния одик. Знам, че това е практика във Франция. Ще обсъдим това. Най-малкото ще го обмисля. Но, искам да кажа, че накрая говорихте за информацията за публиката и знаете случая Шпринглер в Германия, където едно предприятие фанира и трябваше да, и трябваше да изплащат милиарди. Ако принципа Growing Concern трябва да се съобщава, рискувате много. Припомням ви случая Шпренгър Кирш. Да се разпространят всички данни може да създаде също проблеми. Да не говорим, че понякога може да става въпрос за счетоводна грешка. И не трябва одита да създава фалшиви идеи, фалшиви впечатления. Аз за това съм се опитал да поставя съвсем ясно задълженията на предприятията, т.е. да се видят пропуските без повече от това. Но ще да обсъдим това. Както и това, което вие предложите, господин Оди. Казахте, че на, надзор има на национално равнище. Надзорните органи в Германия също са на национално равнище и те откриват проблемите. Верно, че аудитните дружества са многонационални и там трябва да има да се предвиди и многонационален надзор. Разбира се, обаче надзор трябва да се упражнява в страната, където се извършва аудита, да кажем едно аудиторско дружество, което извършва аудит в Италия. Там трябва да се извърши аудита. Аудитът и да се прецени доколко е изправен. И именно за това съм въвел изискването за а, повторна оценка след 2-3 години. Eh, да, с това приключваме. Утре сутрин ще започнем в 10 часа директно с гласуването. Преди това ще имаме заседание на координаторите. Това беше първото и второто. Крайният срок за изменение по доклада Кройцкман е 16 октомври 12 часа на обяд. Благодаря ви и приятна вечер.